Bene, colleghi, se mm, gentilmente. Уважаеми колеги, мога ли да ви помоля да вземете местата си, за да можем да започнем нашето заседание, макар и с закъснение. E Моля, колеги, заемете местата си, за да можем да започнем работа. Много се радвам да приветствам доктор Ерико Ландебур, който е генерален директор на Генерална дирекция външни отношения на Европейската комисия. Той скоро време ще напусне своя пост, но ние се надяваме, че ще продължим да поддържаме с него контакти. Той ще оглави делегацията на Европейската комисия в Марокко. Знаем, че скоро Марокко получи статус на напреднал партньор на Европейския съюз и доктор Ландеборо ще напусне сегашната си работа и в най-скоро време ще започне новата си работа в Марокко. Той е днес сред нас по една съвсем конкретна причина. Той ще обсъди с нас най-скорошните промени в европейската енергийна политика, особено в светлината на подписаното споразумение през юли за строителство на тръбопровода на булка и и едновременно започване на други проекти за пренос на петрол и природен газ през Южна Европа. Става дума за проекта Южен поток, който е подкрепен от моята страна, но други страни смятат, че Южен поток е в конкуренция с проекта Набуко. Парламентът реши на следващото пленарно заседание да проведе дебат по тази тема, така че в момента на това заседание ние се подготвяме към този дебат в пленарна зала. Затова ще помоля колегите да помислят дали няма да бъде добре да подготвим един устен въпрос към съвета и комисията. Целта на този устен въпрос ще бъде да съсредоточи дебата в пленарна зала през септември за последиците за външната политика от тези решения в сферата на енергийната политика. Тоест този проект за устен въпрос, който се подготвят координаторите, ще бъде разпространен сред вас по време на това заседание, така че вие ще може да внесете вашите предложения и в крайна сметка да одобрим този устен въпрос. Доктор Ландебуро. Тук малко ще изпреваря с питията. Той още не е тук, затова ще дам първо думата на господин Сариус Волски, защото освен, че той е мой предшественик като председател на Комисията по външни отношения, той е също една много авторитетна фигура. Той е бил докладчик по въпросите на енергийната политика в контекста на външната политика на Европейския съюз, така че ще изслушаме неговото становище. Така че това ще бъде преди началото на нашия дебат. Това е, което иска да кажа като уводно слово и искам още веднъж да благодаря на доктор Ландебур за това, че се присъедини към нас. И искаме да ви чуем. Сеньор президенте, сеньорас и сеньорас депутатос. Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа депутати. Бих искала първо да ви поздравя с вашето избиране за депутати в този важен парламент. Не се съмнявам, че вашата работа ще придобива все по-голямо значение в бъдеще. И то най-вече, когато става дума за това да се формулира ясна европейска външна политика, това е нещо, което зависи от ратифицирането на Лисабонския договор, И ние знаем, че Европейския парламент като цяло и по-специално тази комисия ще получат е, по-важна роля е, при изпълнението и до развиването на договорите. Защото договора от Лисабон открива нова перспектива за по-нататъчното определене и разширяване на общата външна политика. Е, в този смисъл ви желая всичко най-добро и се надявам вие да успеете да дадете съществен принос към развитието на Европейския съюз. Благодаря ви за поканата да присъствам на заседанието на тази е, комисия и да се спра на тази важна тема, макар и за няколко минути, на тази важна тема за е, електроенергията и сигурността на енергийните доставки. От няколко години работя по тази тема и установявам, че нейното значение все е, повече нараства във външната политика на Европейския съюз. Невероятно всички си спомняте какво стана в началото на месеца, а именно началото на годината е, руското правителство реши да прекъсне доставките на газ Украина, е, което събуди много опасения е, и имаше отрицателни последици за много страни членки. След което последва кризата в Грузия което от своя страна се отрази върху транспорта и съответно върху доставките на енергия за Южен Кавказ. Тоест съществуват геополитически пречки, съществува един, една нестабилност на цените на електроенергията, на енергията в е, световен мащаб, от което са засегнати и страните членки. Принципният въпрос обаче, който стои, е следния. Каква е ролята, която Европа може да играе? Като а, е, един вид допълнение към националните политики. Комисията иска да използва отговорността, определена и от настоящите договори. Опитахме се да накараме държавите членки да помислят и да им обърнем внимание на това, че е от решаващо значение ние да говорим с един общ глас. Аз бях натоварен с преговорите с руското правителство за ново рамково споразумение между Европейския съюз и Русия. И ако европейците по време на преговорите в Москва успеят да заговорят с един, с един глас, това ще бъде много добре. Ние работим за постигането на, на тази цел, но въпреки всичко не успяхме винаги да постигнем единно мнение, което да ни позволи да имаме по-стабилна позиция. Какво направи комисията по този въпрос? Комисията реши, успя да отреди по-важно значение на сигурността на енергийните доставки във всички двустранни отношения и в дискусията с страните членки във всички или в почти всички срещи на върха между Европейския съюз и основните страни доставчици на енергия, ние успяхме систематично да поставяме тази тема на дневен ред. Е, както с Русия, така и с Съединените щати, Китай, Япония и страните от Латинска Америка. Тази тема действително се превърна в приоритетна тема за външнополитическите отношения на Европейския съюз. Мисля, че поне отчасти успяхме да говорим с нашите партньори за европейския енергиен модел. Успяхме да говорим за свободното движение на а, свободния вътрешен енергиен пазар. Успяхме да го направим с страните от Латинска Америка и азиатските държави които също се стремят да постигнат свободно движение на енергията в рамките на техния регион. И успяхме да направим така, че Европа да бъде партньор, чиято гледна точка да бъде важна Извадихме си полки от а, е, събията в Украина и в момента разполагаме с, с инструменти за обмен на информация между страните членки. Сега страните членки разполагат с инструменти за е, съвместна реакция на кризите. Това е един важен инструмент, върху който исках да ви обърна внимание. Освен това, включихме като тема и сигурността на енергийните доставки. С господин Хавиер Солана ние работихме през изминалите месеци много активно за изработването на Европейска стратегия за енергийна сигурност. Това представляваше едно актуализиране на работата на Хавиер Солан от 2003 година и комисията а, успя а, да включи енергийната сигурност в приоритетите на Европейския съюз. А, въведохме кореспондента или отговорника за енергийната сигурност, което също беше важна стъпка напред. По време на този процес много високо ценихме е, приноса и сътрудничеството на вашата е, комисия. Искам да благодаря на господин Волски за е, отличната работа, която той свърши в дебата с Европейската комисия. Европейския парламент е, има собствена позиция, която в някои свои нюанси се отличава от позицията на комисията. Е, искам да поздравя господин Петеринг, е, бившия председател на парламента, за неговото политическо присъствие. Тази комисия под председателството на господин Волски изрази становище по всички енергийни въпроси, нещо за което искам да ги поздравя. Беше е, е, изработен един текст, който трябва да се преработи, защото се отличава от позицията на комисията, но както и да е, е целият този процес е в ход. И нека сега да обобщя в няколко думи. Постигнали сме редица неща, постигнали сме съществен напредък, но не бива да се задоволяваме с това. Защо? Защото а, ние от комисията сме убедени, че за да повишим а, силата и влиянието на Европа а, в тази група от теми, трябва да постигнем по-добра интеграция и а, повече правомощия за Европейския съюз. Това най-вероятно ще бъде най-голямото предизвикателство за в бъдеще. Ако бъде ратифициран договора от е, Лисабон, нещо, което аз желая да се случи и съм убеден, че ще стане, той ще разкрие нови възможности. Тогава е, ще можем действително да направим така, че Европейския съюз да получи повече правомощие, да поема инициативата и да се обръща към държавите членки и по въпросите на енергетиката. Това ще бъде една от задачите на бъдещата комисия и се надявам да не се ограничим само върху стратегията да говорим с а, един общ глас, а ще направим и много повече. А именно ще работим повече с нашите енергийни партньори и ще успеем и там да постигнем напредък. Това е моето последно участие в тази комисия. И поради тази причина исках да споделя с вас моите мисли за бъдещото развитие. Не смятам, че Лисабонския договор ще бъде достатъчен, а, за да даде на Европа а, съответния капацитет за прилагане на обща енергийна външна политика по един оптимален начин подкрепям предложението на Жак Делор, което той направи преди година и половина във френската преса. Той помоли да бъде, тогава помоли да бъде сключен а, един европейски енергиен договор. Тоест, общото управление на е, енергийните източници. Ако искаме да е, действаме като е, световна сила, трябва да помогнем на държавите членки от една страна да запазят своя суверенитет, от друга страна да подкрепят и да засилят Европа. Ние знаем, че сме зависими от Русия най-вече при доставките на газ. единствената възможност да защитим интересите на европейските граждане е да се ангажираме по този въпрос на, европейско равнище, на европейско равнище. И няколко съвсем кратки бележки по други актуални теми. кризата, конфликтите, напрежението между Русия и Украина. Това е едната тема. Русия многократно заплаше да спре кранчето с газа и да прекрати доставките на газ. тъй като а, Украина има непокрити задължения за стари доставки. Комисията се а, опита да се а, намеси и през цялата пролет и цялото лято беше изключително активна. Благодарение на доверието от страна на украинското и руското правителство, моята генерална дирекция успя да говори с засегнатите страни и поне до този момент успя да предотврати спирането на енер... доставките на газ. В краткосрочен план ставаше дума за това да дадем възможност на а, Украина да плати за доставения газ на а, Руси в основа на а, един международен договор. Международния а, валутен фонд а, разреши заемите е, на Украина да бъдат използвани за заплащане на доставките на газ. Благодарение на това а, стана възможно да се започне една вътрешна реформа в Украина а, и да се направи така, а, че да се поднови мрежата за пренос на газ а, и в националното законодателство на Украина а, да бъдат. А, внесени съответните изменения, които да позволят по-прозрачното доставане на газ. Украина се задължи да предприеме съответните стъпки за модернизация. и е, Европейската банка в е, е, Люксембург и Световната банка изразиха готовност да предоставят на Украина суми за осъществяване на тази модернизация. Продължава все пак да съществува напрежение, тъй като никой не е в състояние да каже е, до кога Украина ще бъде в състояние да плаща своите е, доставки и да предотвратява кризите. Но а, е, нашата ангажираност ни позволи да напреднем по този въпрос. И още нещо, господин председателю. Диалога който водим по въпроса с Русия. Както съм казвал преди, в контекста на глобални преговори е, на ново рамково споразумение между Русия и Европейския съюз, е, въпросът за енергетиката има ключово значение. Нашите позиции са изключително различни. Е, Русия не желая да подпише Европейската енергийна харта. Всъщност подписали са я преди няколко години, но не искат да я ратифицират. Президентът Медведев направи предложение за една пълна альтернатива, която не ни устройва, защото няма достатъчно сигурност, че Русия ще действа както е редно и прозрачно по отношение на доставките, когато става дума за международни такива. Значи тук трудността е голяма. И в това споразумение с Русия една от най-важните части е свързана с това да осигурим в крайна сметка подписването на енергийно споразумение, което гарантира нашите доставки в необходимото количество при приемливи условия за нас като европейци. Още това не сме го постигнали. Ще видим как ще се развият нещата Разбира се, настоящата парламентарна комисия ще играе важна роля в тези преговори с Русия. И трети момент, на който искам да се спра набързо, всъщност и председателят го спомена в увода си, става дума за Южния коридор. На 8 май в Прага имаше много важна среща на лидерите с цел подкрепа и разширяване на капацитета за получаване на енергийни доставки от всички тези страни в Юж, Южен Кавказ, както и от Ирак и Египет. в момента се работи в тази насока. Ако желаете, можем да ви дадем допълнителни подробности. Въпросът е важен. Защо? Защото в бъдеще ще се нуждаем от енергия, доставена от Русия. Стратегията ни е обаче тази зависимост от Русия да бъде ограничена в максимална степен, доколкото е възможно. Ние не можем изцяло да изключим Русия и да я заместим с други го, но това, което е, имаме като възможност е да ограничим тази енергийна зависимост. Като разработим нови пазари и е, нови форми на сътрудничество с е, всички държави в Южен Кавказ и Централна Азия. Е, държавите в този регион могат да ни доставят енергия, произвеждана от тях. Значи работим по проекта на Буко, но работим и за разширяване на покупателните ни възможности, альтернативи, така че да можем да купуваме а, е, и от други държави енергия. енергия а, е, например, в Южното Средиземноморие, Алжир, да кажем. Това са основните теми. Разбира се, по тях можем да а, е, се впуснем и в подробности в хода на дискусията. На последно място, знаете, че миналата година имаше опит за съживяване на това, което наричаме Барселонски процес. Беше създаден Съюзът за Средиземноморието по инициатива на Френското председателство и в частност на президента Саркози. И при а, този процес по линия на Съюза за Средиземноморието имаме редица проекти, включително за сътрудничество в енергийната сфера – Имаме един много важен проект за разработване на а, слънчевата енергия. Така че, господин председателю, искам сега да приключа с уводното си изложение. Позволете ми да подчертая, че до сега сме имали прекрасни а, отношения между парламента и е, Генерална дирекция Релекс. Както казах, Лисабонския договор открива пътя към много съществени перспективи а, е, за парламента и за вашата комисия. Вие ще играете по-голяма роля и се надявам, че отношенията ни ще станат още по-добри в бъдеще, след като влезе в сила Лисабонския договор. Председателят, благодаря господин Ландабуро за извънредно ясното ви изложение. Междувременно пристигна бившият председател на парламента, господин Петеринг. Добре дошли. Господин Сариуш Волски е тук. Казах ви, че той ще се изкаже като докладчик по енергийната политика и като бивш председател на настоящата комисия. Естествено, по този въпрос той е нашият говорител в пълно право. При мен са се записали 13 желаящи да се изкажат и сега трябва да приключа с списъка да спра да записвам повече желаящи. В противен случай ще изтече времето. Имаме доста неща в дневния ред. Господин Сариус Волски. Господин председателю, благодаря. Нека да кажа, че ако погледнем е, външната енергийна сигурност преди 2-3 години, е, с удовлетворение ще констатираме, че доста сме напреднали. Мисля, че има синергия между позицията на Европейския парламент, която на е, първия етап от развитието на тези процеси беше изпълнена с загриженост и тревога поради липсата на необходимите инструменти и позицията на комисията. Наистина сега сме много по-далеч. Освен това сме много по-близо в позициите си като парламент, комисия и съвет. Също отбелязвам с удовлетворение вашата готовност да споделите с нас факта, че стабилната енергийна сигурност се нуждае от институционна структура, институционна архитектура. Може би бъдещата комисия ще има структура, в която този аспект ще бъде взет предвид в по-висока степен. Ще видим договорът какво ще произведе като ефект – винаги чуваме, е, че е, Лисабонския договор е, ни дава повече правни основания да предприемаме действия, но както чувам от вас пък, това не е достатъчно. Ние искаме да напреднем, било на основание договора или така на ръба на договора, да видим какво можем да направим. Същото въжи за това, което казахте за предложението на Жак Делора за Европейски енергиен договор, който да е, възпроизведе модела на Европейската общност за въглища и стомана. Това идея близка и до моето сърце. Мисля, че в бъдеще Европейската енергийна политика ще има много по-солидна основа поради опита на трупан от нас в Европейския съюз. Има е, широк консенсус по е, необходимостта да се говори с един глас от наша страна и да разполага разполагаме с необходимите инструменти и актове. Е, политиката, свързана с енергийната сигурност, трябва да бъде комунитаризирана, т.е. да бъде подведена под компетентността на Европейската общност. За това бих е, искал да ви благодаря за работата ви е, с, парламента, с комисията и в частност с настоящата комисия на парламента, която е, следи отблизо тези въпроси. Очакваме сътрудничеството в бъдеще за по-нататъчно развитие на нашата обща политика в областта на енергетиката с всички необходими аспекти институции, финансов аспект, е, нормативна уредба и е, смятам, че нашият парламент е, много отблизо ще следи развитието на такива приоритети и работата по тях, като да кажем на Буко. Аз съм голям оптимист. Това не означава, разбира се, че актуалната ситуация е напълно удовлетворителна. Никога не е такава. Предизвикателства винаги има. С новите актове и с новата комисия ще трябва да продължим да вървим напред. Благодаря. Благодаря на господин Сариус Волски за това, което той каза. Сега можем да започнем дебата. За съжаление, обаче, това е необходимо. Ще ограничавам вашето време за изказване до една минута. Господин Салафранка, заповядайте. Благодаря ви, благодаря ви, господин генерален директор. Този въпрос, свързан с енергийната сигурност, е една от най-важните задачи пред Европейския съюз. Трябва да решим проблемите, с които се сблъскват нашите граждани в сферата на енергийните доставки. Мисля, че господин Сариус Волски имаше много важна роля в нашата комисия. Трябва наистина да използваме всички средства, които имаме на разположение. Обеден съм, че Европейския съюз има възможност да намери решение за този важен проблем, който постоянно изниква отново и отново. В контекста на новото споразумение за асоцииране с Русия, бих искал да попитам какви инструменти, какви средства биха ни помогнали да преодолеем камъните в нашите отношения с Русия в светлината на бъдещото споразумение. Господин Ландебуро, вие говорихте за различните задължения, които изпълнявахте. Искам да ви напомня, че господин Ландебур се е занимавал с много различни аспекти и по време на своята дейност той направи огромен принос към изграждането на Европа. И, и от моят име и от името на моята политическа група искам да пожелая на господин Ландебур успех в по-нататъчната му дейност. Той е човек, който ще продължи да има голям принос за живота на Европа. Независимо от това, че отивате да бъдете в Марокко, надявам се, че отново ще ви виждаме тук в нашата комисия. Много ще се радвам да продължа да работя с вас и ви пожелавам успех в, наш... в вашата нова работа, господин Ландебуро. Много ви благодаря, господин Салафранка. Сега заместник председателя за минута и половина. Благодаря ви, господин Ландебуро, за вашето уводно слово видяхме, че вече тази точка от дневния ред стана постоянна за нас. Разбира се, когато говорим за енергийна сигурност, неизбежно стигаме до Русия, която е наш основен доставчик, но и също защото Русия разиграва политическа карта с тези енергийни доставки. Бих искал да привлека вашето внимание, колеги, към това, че енергийната сигурност или по-скоро сигурната енергия ще бъде постигната, ако оценим по достоинство потенциала на държавите членки на Европейския съюз, особено големите държави като Германия и Франция – които през по-добро съгласувано, чрез по-добра съгласуваност и свързаност могат да повишат значително енергийната сигурност. Бих искал накрая да ни призува всички да обръщаме внимание и на източния, и на западния аспект на въпроса, а не само на източния. Много ви благодаря, господин заместник председател и особено за това, че спазихте работното ви време. Господин Лотсън. Благодаря ви много, господин председател. От името на групата на либералите бих искал да благодаря на господин Ландеборо за много важната му дейност, извършена от името на Европейския съюз в неговата генерална дирекция и бих искал да повторя най-добрите пожелания, вече отправени от господин Салафранка, за успех в по-нататъчната кариера на господин Ландебуро. Господин председател, господин Ландебуро, бих искал да задам въпрос за обсъжданията, които се провеждат в рамките на Европейската комисия и в рамките на съвета. Господин Ландебуро, моля, информирайте ни за ситуацията, в която се намираме. Подписването на споразумение за Южен поток между Русия и четири държави членки е просто още един пример за това колко разпръснати, колко фрагментирани са нашите подходи към енергийната политика и енергийните доставки. Мисля, че се намираме в опасно състояние, защото ставаме енергийно зависими от Русия. И това може да стане заплаха за самата цялост на Европейския съюз. Според мен има два възможни изхода от тази ситуация – и двата се основават върху повече производство на енергия в рамките на Европейския съюз. Едното е атомната енергетика, подкрепена от някои държави членки, а другото е значителни инвестиции във възновяеми енергийни източници и строителство на енергийни, интелигентни енергийни мрежи, за което и господин Ландебуро, като че ли спомена, когато той говореше за възможното развитие на използването на слънчевата енергия в рамките на Съюза за Средиземноморието. Бих искал да знам за същината на обсъжданията между Генералната дирекция външни отношения, енергетика и съвета. Как се разглеждат възможностите за по-голяма степен на самоснабдяване на Европейския съюз с енергия? Искам да помоля всички да не превишават отпуснатото им време за изказване минута и половина. Господин генерален директор, искам да ви поздравя а, е, за бъдещата ви а, е, работата. Благодаря ви за дипломатическия поглед, който дадохте върху тази а, е, тема. Имам следния въпрос. Вярвате ли, че съвместното съществуването на Набуко и Южен поток ще увеличи зависимостта на Европа и мислите ли, че можем да си го позволим? Второ, как оценявате ситуацията в ОМВ, при която Газпром участва с над 50% и каква е ролята, която играе Набуко в тази връзка? Трето, през май се говореше за енергийна ефективност, трансгранична енергийна ефективност и говорихме за това как можем да подпомогнем страните е, съседни на Европейския съюз да постигнат по-добра енергийна ефективност. Какво направи комисията в това отношение и какво възнамерява още какво направи четвърто? Разпространяват се слухове, че Русия има намерение да отегли подписа си от енергийната харта, след като вече не настоява да се присъедини към Световната търговска организация. Можете ли да потвърдите тази информация или не? И последно, вие казахте, че Европа иска да участва скромно, но решително в Набуко. Смятате ли, че Европа трябва да играе по-важна роля и в финансирането на Набуко? Бутикофер, дора ла парола пер благодаря. Господин Шанс за минута и половина. Е, Шолц. Господин Шолц. Още веднъж и аз да ви благодаря за а, изказването. Аз съм съгласен с вас, че е, имаме нужда е, от друг договор, допълнителен към Лисабонския, който да е, урежда нашата е, енергийна политика, за да можем да отговорим на изискванията, поставени в Зелената книга на комисията още през 2006 година. Още един въпрос обаче. Смятате ли, че с Набуко действително ще постигнем по-голяма независимост, след като дистрибуцията ще остане в ръцете на Газпром? Е, uh, е, мислите ли, че е, трябва да се намесим в финансирането при по-слабо развитите държави? Е, как оценявате намеренията на Русия да основе един газов ОПЕК и какво, колко силно може да бъде влиянието на Европа в тази област? И след като министър председателя на Турция, господин Ердоган, казва, че свързва Набуко много тясно с присъединяването на Турция към Европейския съюз. Не смятате ли, че това представлява опасност? Благодаря, господин Шолц. Господин Штрасър, минута и половина. Благодаря на генералния директор и на господин Сариус Волски, който е, извърши страхотна предварителна работа, е, на която ще могат да стъпят новата комисия и новия парламент. Трябва да сме наясно, че при тази тема е, говорим за един цялостен комплекс от теми, които надхвърлят рамките на тази комисия. Е, мисля, че ние като цяло трябва да повишим енергийната ефективност, трябва да увеличим собствените си ресурси. А, освен това, допълнително се нуждаем от а, нови трасета за доставка, независимо дали става дума за Набуко а, или не. И се нуждаем от възможно най-много доставчици, за да не зависим само от а, един. Решителен принос за енергийният с енергийната сигурност на Европа дава външната политика, разбира се. И тук е важно не само това Европа да, да говори с а, а, един глас, а, но също така е важно е ние да разговаряме с нашите партньори а, а, като равнопоставени. А, тук имам предвид Русия, така че споразумението с Русия е задължително необходимост да се защитават интересите на Европа, защото Русия също има някакви желания към Европа. Също така трябва да говорим с кавканските страни, с Иран и Ирак. Също така трябва да заиграем нова роля в средиземноморското пространство. Благодаря на колегата Штрасер. Господин Свобода, минута и половина. Две бележки. Първо, днес сутринта а, а, говорихме за това, че може да дойде, да, т.е. за това, че в Енергийната комисия господин Пибалкс, може би е добре да координираме явяванията на представители на комисията, защото парламентарните комисии е, имат е, еднакъв интерес към тези въпроси. Това не е ваша грешка, господин Ландабуро, но може би за бъдеще е добре да има по-добра е, координация. На второ място, както за Набуко, така и за Южен поток, трябва да имаме откритост и прозрачност. Искаме се да чуя позицията на комисията, не сега, евентуално на пленарно заседание. Може би комисията има предпочитание към някои коя от тези линии, но все пак искаме да чуем нейната позиция по релевантните въпроси. Както вие казахте, Една от целите е да се намали е, зависимостта а, е, от Русия. А, е, не, че можем да бъдем изцяло независими, това е глупаво, а, но поне да ограничим тази зависимост. За това да видим Набуко как ще се отрази върху ценовата ситуация, върху а, разширяването. В някакъв момент е добре да чуем дали комисията има предпочитание към някоя от линиите, или пък има еднакъв интерес, или пък има някакво предпочитание във времето. А, просто да пред... получим представа кое според вас е добро и кое е, е лошо. Господин Вайгъл, за минута и половина. Благодаря господин председателю. Tih bilo je zelo učinkovito v težkih časih. Ne preseneča, da se je danes s tolikim, s tolikim pozornostjo usmeril na vprašanje odnosov z Rusijo na energetskem področju. Може би е показателно колко внимание посвещаваме на отношенията с Русия в областта на енергетиката. това съвсем явно. Е, е основна предпоставка. Трябва да помислим е, какво ще правим с Русия. И трябва да направим максималното, което е възможно в рамките на нашите взаимоотношения. Което пък ме е, подсеща за въпроса за отношенията между Русия и Украина и как могат да се подобрят тези отношения, защото това има голямо значение за енергийната сигурност. Там трябва доста да се подобрят нещата. Благодаря, госпожа Хаутула. Kiitos puheenjohtaja. Aiheellisesti on puhuttu paljon siitä. Благодаря, господин председателю. Доста се говори за правата на човека. А именно, че правата на човека не бива да бъдат жертвани на ултара на енергийната сигурност. Мисля си за Туркменистан. Една от най-лошите диктатури в света. Може да се спомене и Русия, където има много проблеми в областта на правата на човека и върховенството на закон. Искам да чуя вашето мнение по въпроса. Как могат правата на човека по-добре, в по-висока степен да бъдат взети предвид а, при оформянето на европейската енергийна политика. Така че тези права на човека и енергийните въпроси да бъдат разглеждани ръка за ръка, а не да бъдат изолирани изкуствено. И как можем да гарантираме спазването от страна на нашите партньори на международните стандарти в областта на правата на човека? В Балтийско море и неговия регион, сега се планира изграждането на Северен поток. Трудно е да се обхване ситуацията. Явно е, че страните там не си вярват. И това не е чудно, защото Русия не иска да се обвързва с международен договор, който се нарича договора ЕСПО. И също така не иска да участва в екологичната оценка, трансгранична оценка на енергийните проекти. Трябва ли да задължим нашите чужестранни партньори да се обвържат с такива международни договори? Защото в крайна сметка те трябва да се спазват. Благодаря, госпожа Хаутова. Сега, господин Шолц от е Обединена европейска левица. Благодаря ви, господин председател, господин генерален директор темата за енергията е изключително важна. Едновременно с доставките трябва да направим така, че да спрем разхищаването на електроенергия. в настоящите преговори включена ли е темата за интелигентната енергия, първо? Второ, Смятате ли, че е, равноправното ни участие като партньор в преговорите за е, енергия е, ще бъде приоритет на комисията? И темите за Евромет и отношенията с другите съседни държави са такива теми, по които трябва да бъде изработена обща позиция, каква е перспективата, която виждате? Bene, ringrazio il collega Scholz. Ora la parola per un minuto. Благодаря ви, господин Шолц. Е, Ландсбергис. Господин Ландсбергис, заповядайте за минута и половина. Благодаря ви, господин председател. Господин генерален директор, искам да задам въпрос за Русия и енергийната харта продължение на няколко години тази комисия обсъждаме на Кинтахарта и виждаме, че нещата се развиват само отрицателно. Русия, след като подписа хартата, продължава да отлага ратификацията. В своя резолюции и в други документи Европейския парламент подчертава, че Русия трябва да ратифицира енергийната харта, която е задължителна за Русия – Обаче руските власти отново използваха нов довод, че държавата е била объркана тогава и Русия е била много слаба и била принудена да подпише хартата. Сега Русия вече е силна, за това вече тя не подлежи на разпоредбите на хартата. Русия съвсем ясно заявява, че тя няма да подпише и ратифицира енергийната харта. Още повече, Русия иска да предложи нов текст и иска другите страни да подпишат този нов документ. Русия иска да натрапи своите собствени условия на Европа. Господин генерален директор, разполагате ли с този нов документ, подготвен от Русия? Документ, който тя иска да натрапи на Европа разполагате с него или не. Благодаря ви, господин Лансбергис. Сега господин Якон Сари за минута и половина. Госпожа Якон Сари. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин генерален директор, за интересното ви изказване. Аз представлявам региона на Арктика. Там нещата се развиват по-бързо, отколкото където и да било другаде по света. И има много сериозна конкуренция за използване на енергия. Не смятате ли, че трябва обърнем повече внимание на арктическите региони, когато говорим за енергетика? И в продължение на въпроса за проекта Северен поток – бяха извършени много екологични оценки на този проект, както и при други енергийни проекти. Смятате ли, че в случая с Северен поток трябва да мислим не само за сигурността, но и за околната среда? Благодаря ви. Благодаря ви. И също ви благодаря за това, че бяхте толкова кратка. Госпо... Жен благодаря, господин председател. Господин Ландабуро, вие съвсем правилно говорихте за това колко ще ни помогне влизането в сила на Лисабонския договор, защото по този начин ще стане възможна и единната европейска енергийна стратегия. мисля, че отново изказванията потвърдиха това защото се изтъкна колко е фрагментирана все още енергийната политика на европейските държави. И мисля, че ще бъде действително много полезно, когато разполагаме с Лисабонския договор, защото той ще ни помогне да работим по-едино и по а, енергийните въпроси. Бих искала да задам още един въпрос, който засегна и един от колегите. Вие казахте колко ще бъде важно да намалим нашата зависимост от Русия. Мисля, че всички споделяме това убеждение как комисията а, гледа на факта, че в а, Австрия съществува така наречената Централна европейска е, платформа е, в Баумгартен, където Газпром участва с 50%. Това ще... Е, Газпром участва с 50%. Това за мен е проблем. Това е факт, но е проблем въпроса за независимостта от Русия по този начин а, отстъпва на заден план. Интересуваме каква е позицията на комисията. Благодаря на госпожа Луначек. Давам думата на господин Килам. Благодаря. Господин Ландебор, благодаря ви за вашите блестящи постижения в сферата на енергийната политика. Бих искал да ви пожелая успехи в бъдещата ви дейност. Вие определено укрепихте доверието на парламента към Европейската комисия, а това е голямо постижение. Изцяло съм съгласен с това, защо споменахте Жак Делор. Ние не можем да се задоволяваме само с Лисабонския договор. Ние трябва да имаме един общо европейски енергиен договор, задължителен за всички нас. Господин Сариус Вълски подготви преди две години доклад за енергийната политика и ние смятаме, че това трябва да бъде основа за енергийната политика. Задавам два въпроса. ФЕД предложи на Европейската комисия да предприеме необходимите мерки, за да контролира инвестициите в енергетиката от страна на чужди компании, когато става дума за европейската енергетика. И също така предложи да включи клауза за енергийна сигурност в бъдещите търговски споразумения с трети страни. Какво е състоянието с тези предложения на този етап? Що се отнася до Русия и Северен поток, ние трябва да поставим като условие Русия да се присъедини към конвенцията от ЕСПО. Благодаря ви и последният оратор е господин Касолидис. Моля, спазвайте времето си. Да говорим с един глас или да имаме единна политика за енергийни доставки е нещо много прагматично. Обаче да имаме обща енергийна политика в рамките на Европейския съюз не е прагматично, защото всички държави членки са различни. Затова имам два въпроса. Първо, доколко е реалистично да имаме енергийно споразумение с Русия въз основа на принципа сигурни енергийни доставки и сигурност при потреблението като оставим на страна геополитическите съображения. Вторият ми въпрос. Доколко е напредно нашия план за солидарност в случай на енергийна криза? Като използваме диверсификация и различни мрежи, за да можем да подпомогнем страните, които се нуждаят от помощ. И също така как да решим въпроса с съхраняването на енергия или скланирането на енергийните ресурси. Благодаря ви. Сега отново давам думата на господин Ландебуро. Да приключим дебата. Ще има възможност доктор Ландебуро да отговори на многото въпроси. Благодаря, господин председател. Аз от своя страна също бих искал да ви благодаря за интереса към тази тема и за добрите въпроси, които зададохте. Аз, разбира се, не мога да а, отговоря за това кратко време на всички конкретни въпроси. За това ще а, е, направя само няколко коментара към темите, които вие засегнахте във вашите въпроси. Бих искал да ви помоля да поставите въпросите, на които не успея да отговоря конкретно, писменно, за да мога да им отговоря колкото може по-бързо, защото ще бъде малко мъчително, ако аз започна да отговарям на въпросите един по един. Аз не искам да си спестя тези отговори, просто ви обещавам, че ако ме изпра... ми изпратите вашите въпроси писменно по имейл, ще им отговоря. Кои са темите? Кои са най-важните теми, които засегнахте във вашите въпроси? Първо, в вашите въпроси често говорихте за отношенията с Русия и по тази тема ще бъде и първия ми коментар. Нашите отношения с тази държава по отношение на енергетиката и енергийните доставки трябва да бъде подчинено на една глобална европейска стратегия. Независимо от това дали ни харесва а, или, и, или не, това така. Дори в личния си живот не винаги имаме чудесни отношения с нашите съседи, но трябва да живеем с тях. Преди около година ми беше направено следното предложение да а, направим оценка на отношенията си с а, Русия, да определим нашите геополитически интереси и на тази основа да намерим пътища за диалог и сътрудничество. А, въпреки че не уважаваме много личностите, фигурите, които управляват Русия. А, енергетиката играе много важна роля в нашите отношения с Русия. Ние имаме нужда от Русия, защото в краткосрочен план доставките на газ могат да бъдат осигурени само от Русия. Ние сме зависими от руския газ. Нито Норвегия, нито Алжир не може да ни доставя газ в краткосрочен план. Това е факт, такава е политическата реалност. А, от друга страна е очевидно, че Русия също се нуждае от нас. Русия се нуждае от нас, защото към а, настоящия момент Европа не може да продава своя нефт и газ на друг клиент. В противен случай страната ще изпадне в финансово-економическа криза. Тоест, тук става дума за една взаимна зависимост и в условията на тази взаимна зависимост ние трябва да успеем да укрепим нашата позиция и да заговорим с единен глас. А, ние трябва да потърсим нещата, които обединяват нашите позиции. Ясно е, че не можем да преговаряме с Русия и да сключваме споразумения, които са в разраз с нашите е, принципи, например, за правата на човека. Това, което казвам за Русия, се отнася и за е, другите държави. Е, мисля, че една добра европейска външна политика трябва да съдържа елементи, които да позволяват да се следва една кохерентна стратегия нашите граждани трябва да бъдат в състояние да си топлят жилищата, да поддържат производството. от една страна, от друга страна, обаче трябва да помислим на каква цена а, можем да направим това. Като казвам цена, имам предвид а, нашите ценности и принципи. И този въпрос трябва да си поставят комисията, парламента и националните правителства. Ще ви дам пример. Държавите членки упражняват силен натиск за сключването на споразумение за асоцииране с кавказските държави Армения, Грузия и Азербайджан. Винаги сме казвали, че няма да че не започваме преговори, е, докато не се подобрят е, е, докато не се подобрят демократичните условия и условията по отношение на човешките права в дадена държава. И тук трябва да се намери едно балансирано решение по време на моите пътувания по света съм установила. че Европа се стреми да защитава човешките права и демокрация и за това много хора възлагат на Европа големи надежди в това отношение. Това прави нашата задача нелека. Ние трябва да разработим и да осъществяваме една кохерентна политика, която същевременно да защитава нашите економически и финансови интереси. Няма лесно решение. Ако имаше такова, отдавна да сме го намерили. Нека да се върнем сега на темата за Русия. Мисля, че можем да се споразумеем за сътрудничество в енергийния сектор. Мисля, че това, този въпрос ми беше поставен. Мисля, че е, за по-малко от 4 месеца ще успеем да изключим такова споразумение Това смятам, че ще бъде възможно, защото имаме добри и хармонични отношения с тази държава, нямаме напрежение. И ако успеем да подобрим договора за сътрудничество, това ще ни донесе много ползи. Какво се очаква от нас? Мисля, че от нас се, е, се очаква споразумение за сигурност а, с Русия. Това каза а, на президента Медведев. И от нашия отговор а, в а, диалога за глобалната рамка зависи това, дали руснаците ще бъдат достатъчно гъвкави? Сега ще се изрази малко по-конкретно и малко по-ясно и ще обясня. Енергийното споразумение с Русия зависи не само от самата енергетика, а зависи от много други въпроси. от отношенията ни с Русия в много други аспекти защото в отношенията ни с Русия съществуват редица напрежения, ние имаме редица трудности с Русия. но независимо от това съществува взаимен интерес от подписване на такова споразумение. Какво иска Русия? Русия иска Европа да се задължи да закупува определено количество нефт и газ, за да можете да гарантирате инвестициите, които са необходими за подобряване на възможностите за производство. Без европейските пари Русия не може да инвестира. Ако Русия не инвестира, тя е заплашена от хаос. Какво искаме ние? В средносрочен план ние искаме да имаме сигурност, че ще получим определени количества нефт и газ на определени а, цени. И когато разгледаме тези две желания, виждаме, че има възможност. Русия има нужда от сигурност на инвестициите, ние имаме нужда от сигурност на доставките. Аз лично съм оптимист оптимист съм и възоснова на моя опит. И ако, ако мога да се изразя а, така, руската номенклатура има някаква яснота на позицията. От една страна Путин желая да запази имиджа на Русия като могъща държава. Това са все хора, които са обсебени от тази идея. И това са хора, които желаят да модернизират държавата и се нуждаят от инструментите за това. Господин Ламбринидис, Русия подписаха един договор, който в момента не желаят да ратифицират. И обяснението, които те ни дават за това, просто не са убедителни. И сега, когато те укрепиха, засилиха своята позиция, искат да ни наложат своите интереси. Разполагаме с един документ, който ни е представен неформално и това не ни харесва. Защото Русия жела да наложи е, е, контрол над е, държавите, през които газопроводите преминават транзитно. От страна на руското правителство и Путин има много ясна стратегия в това отношение и тази стратегия е следната. Тя съществува от много години – а, и тази стратегия е Европа да продължи да бъде зависима от енергийните доставки от Русия. А, Русия желая ние да нямаме никаква възможност да влияем на тази зависимост, да нямаме никаква възможност да влияем на условията за закупуване не. А ние желаем да отнемем на Русия възможността да налага условия. По какъв начин можем да го направим? Като диверсифицираме енергийните източници и а, когато изградим нови маршрути за транспорт. Ето защо ние лансирахме проекта Южен поток а, и за това преговаряме с транзитните държави а, в рамките на Набуко. Сега за Набуко, за който също стана дума. Стана а, дума за това, че Газпром е част от проекта Набуко. Това обаче не е най-важното. страни като Туркменистан, Азербайджан и Узбекистан могат да ни предложат а, съответните количества енергия, от които ние се нуждаем, за да се освободим от зависимостта от Русия. Във връзка с Набук обаче а, има три проблема. Първо, това е компромиса от страна на кавказските държави е, за количеството, което те могат да ни доставят. Това е много важно и те още не са определили. Азербайджан а, а, е определил количеството, но Туркменистан има големи проблеми и то точно в своето отношение с Русия. Туркменистан не е, е демократична държава. но желая да диверсифицира и да работи с нас, но все още а, не е посочено количество. Ние се нуждаем от това количество, за да може Набуко да бъде сериозен проект. Второ, ако ние се задължим да купуваме съответните количества, по какъв начин ще изглежда това задължение? Какво ще бъде то конкретно? И трето, въпроса, свързан с транзитните отсечки. Е, и, тук ще се върне на въпроса за Турция. срещнахме се е, с е, държавните правителствени глави на тези държави. Аз присъствах на тази среща и тук за първи път, на тази среща за първи път се направи опит да се поемат някакви задължения в рамките на Набуко. Два месеца по-късно имаше правителствено споразумение, в което турците за първи път се задължиха а, да създадат транзитни механизми, които са приемливи за нас и от една страна, от друга страна са приемливи и за производителите на нефт. турците се а, заявиха готовност да спазват международните норми. Турция пое това задължение и се ангажира през юли. А, имаше и едно задължение поето от Ирак за доставки на газ за а, Европа а, през Набуко. Тоест, към днешна дата имаме доста по-добри предпоставки, отколкото преди 3 месеца. Европейските средства, за които попитахте, мисля, че сте, е, отпускането на европейски средства зависи от вас, е, дами и господа депутати. И ако вие сте на мнение, че Европейския съюз трябва да се намеси и да финансира определени проекти, вие трябва да го направите. Мисля, че в настоящия момент а, е, а, е, има средства, които може би обаче не са достатъчни да, да предвижат е, науко, Набуко напред. А, Набук Набуко в момента изглежда доста по-реалистично, отколкото преди няколко години. Казаха ми, че трябва да Преключвам, но искам да кажа още няколко думи за връзката между Набуко и Южен поток. Ние смятаме, че диверсифицирането на енергийните източници е добър, е, е добър е, път не мисля, че Южен поток и, и Набуко са в а, конкуренция защото единия коридор намалява зависимостта от Русия, а другия не. Италианското правителство, преди да случи споразумение с Русия, за този път трябваше да се консултира с нас. Италия трябваше да се консултира с нас преди да сключва подобни договори с Русия. Ние а, познаваме документа, който определя компромис е, между Украина и Русия, но не познаваме договорите с другите европейски държави. Би, бихме искали да помолим Италия, Германия и другите държави да ни предоставят копия на договорите, които са сключени, сключили с е, Русия. Не искам да се оплаквам, просто Искам да ви покажа в колко трудно положение се намираме. По какъв начин да изработим обща позиция и общ подход, след като не разполагаме с информация. Всички държави са си прибрали документите и си ги държат в тайна защото менталитетът е такъв, че всички държави смятат, че няма общи европейски задължения, трябва да се защитават националните интереси и така нататък. Съгласен съм с това, което каза господин Сариус Волски. Той каза, че е свършена много работа благодарение на неговите усилия в доклада но с натиск върху страните членки няма да постигнем нашите цели. Исках да засегна още теми. За съжаление не разполагам се за време. Надявам се и за в бъдеще да имаме възможност да разговаряме по тези изключително важни и многобройни открити въпроси. комисията ни подкрепя. Ние просто трябва да поемем инициативи. Да буро пер Председателят, благодаря. Много беше убедително. Благодаря ви, доктор Ланда Буро, за убедителното ви точно изложение, детайлния анализ. Вие също съумяхте да обобщите отговорите си Страхувам се, че вече сме изостанали а, е, с 20 минути. А, е, не по наша вина започнахме заседанието с 20 минути закъснение, а, е, но сега ще трябва да наваксаме. Благодаря ви за всичко, което ни казахте днес, за това, че бяхте тук днес. Благодаря ви за прекрасната работа през последните години в сферата на външните отношения и разширяването. Вие сте се занимавали частично и с регионална политика. Мисля, че на европейската сцена вие сте били основен участник и ще продължите да изпълнявате много важна роля на новата си длъжност. Пожелавам ви успех е, след оглавяването на делегацията на Европейската комисия в Марокко. Благодаря ви още веднъж. Както казах в началото на заседанието, е, в момента се разпространява документ, е, даже може би е разпространен, проект на устен въпрос е, относно енергийната политика. Междувременно, докато течеше заседанието, различни членове поставиха искания за внасяне на някои изменения в този проект на устен въпрос – Така че още веднъж ще разпространим текста след провеждането на заседанието на координаторите днес след обед. Преминаваме към следващата точка. Ще чуем господин Маринеско, нашият колега, ръководител на мисията за наблюдение на изборите в Молдова. Изборите се произведоха между 26 и 30 юли Когато се говори за Молдова, нашата комисия имаше три възможности да проведе а, разисквания. Значи, три дебата бяха проведени. Това означава, че комисията е имала много голям интерес на 13 юли имаше международна мисия за наблюдение от ОССЕ. Господин Маринеско бе част от тази обща делегация и е, там излезе доклад за наблюдението, е, в който като цяло се извършва положителна преценка на организацията на изборите. Според доклада като цяло международните стандарти по време на изборите в Молдова са били спазани. Но някои коментари се правят също във връзка с необходимостта от укрепване на демократичните реформи в Молдова. Също така е, в доклада се подчертава необходимостта от повишаване на доверието на хората в международните институции. Е, хората, които искат да си приказват, може ли да напуснат залата, казва председателят. Е, сега господин Маринеско ще е, се изкаже пред нас за кратко и смятам ще ни запознае с начина по който са протекли изборите. Той ще ни каже какви оплаквания са поступили от молдовската опозиция, дали са били обосновани, дали има някои безпокойства връзка с редовността на изборите и дали тези безпокойства са оправдани. Ще чуем и а, коментар върху а, смисъла на резултатите от изборите е, какъв ще бъде ефектът е, за външната и вътрешната политика е, на Молдова и също за отношенията с Европейския съюз. Благодаря, господин председателю. Както вие казахте, на 29 юли имаше избори в Молдова. Тъй като парламентът не успя да избере нов президент след общите избори на 5 юли. Защото така беше по Конституцията на Молдова. Трябваше да се произведат нови избори. Съветът на председателите разреши да бъде създадена делегация за наблюдение в Европейския парламент от 7 членове, 3 от НП, аз самият, господин Андрейчик, господин Кристиян Преда, двама представители на е, групата на социалистите и е, демократите, господин Лаучитист от е, Литва, господин Вигенин от България, госпожа Рената Вебер също беше член на групата, имаше един представител на Зелените от Латвия. На 27 и 28 юли проведохме среща с посланиците на държавите членки в е, Молдова с, с господин Калман Меже се срещнахме също. Участвахме във всички мисии а, е, на Международния тим за наблюдение. Срещнахме се с представители на НПО, медии, Централната избирателна комисия и така нататък. А, на основата на тези срещи и на основата на предварителните доклади и отчети на дългосрочните наблюдатели правим следните констатации. В сравнение е, с изборите на 5 април, избирателният прак е снижен от 6 на 5%. Имаше необходимост от участие на 35% само от избирателите, а не на 50%, но ограниченията за участие в изборите, например на лица с множествено гражданство, бяха запазени. Имаше реципрочни нападения между различните партии. Комунистите обвиняваха опозицията, че стои зад бунтовете от 6 април, докато опозицията твърдеше същото за комунистите. Е, избирателната кампания бе пълна с агресия, с омраза бих казал дори, пълна поляризация. Комунистическата партия използва административните ресурси на правителството, за да оказва натиск особено върху медиите. Медиите бяха изцяло под контрола на правителството, особено централните медии. Комунистическата партия имаше непропорционален достъп до медиите, но опозиционните партии се умяха да е, осигурят някакъв достъп до средствата за осведомяване, какъвто достъп нямаха на изборите на 5 април. Що се отнася до избирателните списъци, никой от проблемите, заявени а, през април, а, не беше отстранен. Използваха се същите списъци. А, беше дадено обяснение, че не е имало време за тяхното актуализиране само 33 избирателни секции имаше извън Молдова. Абсолютно недостатъчно, имаш, имайки предвид големия брой молдованци, живещи в чужбина, между 600 хиляди и 1 милион души. значи, някои комунисти дезертираха от комунистическата партия и създадоха нова партия, с която успяха да минат избирателния прак. Е, в избирателния ден е, се разделихме е, на 4 екипа и е, посетихме около 40-50 секции. Нямаше големи проблеми, с изключение на тези с избирателните списъци. Имаше хора записани не там, където е трябвало и така нататък. Съобщихме на компетентните органи за тези нередовности и предупредихме членовете на избирателните комисии за проблемите. Молдовските граждани, живещи в Приднестровието, получиха възможност за гласуване на десния бряг на река Днестър, но много малко от тях участваха в изборите. Ето резултатите. Комунистическа партия 48 места. 12 мандата по-малко от април. Демократична партия 18 мандата, т.е. повече 3 места в сравнение с април. Същия брой места на либералите 13 места Демократическата партия и Молдовския съюз 7 места, 5 по-малко от април. Няколко кратки извода. Необходимо е, е да се внесат законодателни изменения, за да бъдат по-справедливи изборите в Молдова в бъдеще. Необходимо е да се създаде а, електронен дневник или регистър на гражданите, които имат а, право а, да гласуват. Е, трябва да се гарантира и независимостта на медиите. В момента има създадена коалиция, наречена Алианса за европейската интеграция на Молдова. На 28 август те избраха председател на парламента, който е председателят на Либералната партия. Днес ще направят нов опит да изберат президент на страната. Но тези 53 места, които има Алиансът, не са достатъчни за избор на президент. Трябва да имат поне 61 а, мандата. А, господин Влад Филат е кандидат за министър-председател. има и друг кандидат за председател. Господин Лупо. А ако се набере мнозинство от 61 мандата, ще има нови избори през 2010 година. Каквото и да стане, Република Молдова се нуждае от голяма подкрепа за преодоляване на економическите трудности, пред които е изправена. Според мен е много важно Европейският съюз да окаже подкрепа на Република Молдова през следващите няколко месеца. В заключение, нека кажа нещо, което според мен има голямо значение. Парламента на Европейския парламент е, делегацията на Европейския парламент беше част от е, международната делегация, изготвена от ОССЕ е, и други организации. Когато анализирахме предварителния доклад, ръководителят на делегацията на ОССЕ обвини Европейския парламент в нелоялност и обяви недоверието си в нашата делегация. Причината за това поведение – беше резолюцията на Европейския парламент за ситуацията в Молдова, приета през май 2009 година, в частност член 22 от тази резолюция, според който има голяма разлика между първоначалния доклад на ОССЕ за 5 април и изборите тогава и твърденията а, на много НПО-та в Молдова във връзка с нередовностите, които те са видели по време на тези избори. Тези разминавания трябва да бъдат взети предвид в бъдещата наблюдателна дейност от страна на ОССЕ, когато се произведат следващи избори. Това беше текстът на резолюцията. Казано ми бе, че делегацията на Европейския парламент трябва да си направи отделен доклад за изборите. С големи усилия и с помощта на ръководителя на делегацията на съвета на Европа успяхме да преодолеем конфронтацията. Смятам, че е необходим а, е, детайлен анализ на ситуацията и трябва също да преразгледаме начина по който Европейският парламент си сътрудничи а, е, с други институции и международни организации, включително ОССЕ. А, искам да благодаря на всички колеги, които участваха в делегацията. Всички те допринесоха съществено а, за дейността ни в Република Молдова. Готов съм да отговоря на въпрос. Il collega Marinesco per la sua esposizione così много ви благодаря, много съм ви благодарен, господин Маринеско, за този изчерпателен доклад, който направихте. Четири човека са се записали в списъка на желащите се изказват. Ще ви помоля да бъдете кратки, за да приключим в 11 часа, за да можем да започнем срещата с господин Оли Рен. Така, има пет желащи да се изкажат. С това Прекратявам изготвянето на списъка на ораторите. Колеги, моля. Не повече от минута и половина. Господин Северин, нямам намерение да говоря за доклада за изборите. Мисля си, че слушахме много изчерпателно съобщение, но смятам, че за нас този момент е решаващ, за нас като Европейски съюз, да играем важна роля и да подкрепим положителните тенденции в Република Молдова. Смятам, че една от основните заплахи е за унези, които претърпяха сериозно поражение на миналите избори. И сега те искат конфронтацията да продължи за да могат те да си осигурят мнозинство, което да им позволи да изберат президент и правителство. Те се надяват, че ще могат да постигнат успех, макар и с малко. Обаче продължаването на този процес на предсрочни избори може да създаде или да задълбочи политическата нестабилност Молдова. Това е нещо много опасно. Също така много опасна е економическата ситуация в страната. Така че от политическа гледна точка ние не можем да вземаме страна. Обаче това, което можем и трябва да направим е да насърчим всички промолдовски настроени партии да гарантират стабилността в страната и да задържат всички онези, които не съдействаха за укрепването на демократичността, демократичното развитие на Молдова. И ние трябва да предложим един пакет за економическа подкрепа на Молдова. По този начин Молдова ще може да избегне социалната нестабилност, която е огромна заплаха. Може би трябва да помолим комисията да бъде много активна и нашият парламент трябва също да бъде по-енергичен и да предложи необходимата политическа и техническа помощ, а също така трябва да предложим един економически и финансов пакет. Благодаря ви, господин Северин. Господин Ламсдорф, минута и половина. Господин председател, благодаря на докладчика. Аз прочетох доклада на международните наблюдатели и там като първо изречение е записано, че причината за тези парламентарни избори е била неспособността на молдавския президент да излъчи президент през април в момента мнозинството е такова, че не можем да очакваме избор на президент. Искам да попитам нашия наблюдател как той оценява ситуацията. Дали оценява политическото развитие като положително или продължава политическата е, нестабилност, тъй като не е възможно е, да се избере правителство в съответствие с Конституцията. Е, втори въпрос. След изборите през април имаше голяма а, дискусия за отношенията, а, между, отношенията между а, Румъния и а, Молдава. Молдова а, по какъв начин това се отрази на настоящите избори? Вие казахте, че участието на избиратели с различно гражданство е било по-добре уредено през тези избори, но все още недостатъчно уредено. Просто ме интересува как ситуацията през април се отрази на настоящите избори. Благодаря, господин Ламстаров. Благодаря, господин председателю. Съвсем кратко ще се изкажа. Аз бях участник в нашата делегация за наблюдение и искам едно да подчертая. Според повечето наблюдатели, както и според представителите на местните политически партии, изборите бяха по-добре организирани от тези през април както преди изборния ден, така и при самото му провеждане. Можем да кажем, че повече или по-малко Молдова издържа тази проверка. Сега, Поразителното беше, че избирателната кампания, предизборната кампания, бе ориентирана не толкова към економически и обществени въпроси, а по-скоро към проблематиката на предходните избори през април. Струва ми се, че дори сега политическите партии не разбират колко Тежко е обществено и економическото положение в Молдова, което на всичко отгоре бързо се влушава. Затова мисля, че трябва да ги стимулираме да намерят компромис. Както каза господин Северин, не да вземаме страна, а да ги окоръжим да разберат, че Молдова се нуждае от стабилност. И по този начин можем да помогнем на страната да се снабди с отговорни политически сили. Мисля, че Алиансът за европейска интеграция е, направи е, добра стъпка, предлагайки господин Лупо като кандидат за, пред, за президент. Е, това беше много добра кандидатура, но също но гледайки реакцията на опозицията, струва ми се, е, че няма да е изненадващо да се произведат нови избори през е, февруари, което означава, че трябва да се упражни необходимия натиск. Всички недостатъци в закона, в организацията на изборите трябва да бъдат преодолени незабавно. Така че, ако следващата година се стигне до нови избори, същите проблеми да не се повтарят. Благодаря, господин Вигенин. Госпожа Вебер. Благодаря. Ще бъда много кратка споделям становищата застъпени в изказването на господин Маринеско. Вярно е, че е, цялата предизборна кампания е, беше в напрегнато време, с е, извънредно различни възможности за партиите да представят своите желания и намерения. Избирателният регистр продължава да бъде голям проблем. Не, че има измами задължително, но има възможности за измами. Също времено трябва да кажа, че аз лично на различни места се срещнах с молдовски граждани, които много искрено вярваха, че гласът им има някакво значение и Смятам, че е редно да поздравим молдовския народ за резултатите от изборите. Като се имат предвид обаче всичките ни срещи и начина по който всичко бе организирано, трябва да кажа, че силно подкрепям идеята в бъдеще да възприемем различен подход. Категорично ще се боря за възможност на Европейския съюз да води своя собствена делегация за наблюдение на изборите, включително в териториите, където действа ОССЕ. Ако искаме да се представим като основно действащо лице в тази сфера, трябва да действаме по този начин. Имаме нужда от собствени независими мисии и работа по собствена методология. Благодаря. господин Шолц, който да приключи дебата. Благодаря на докладчика господин Маринеско. Мисля, че вашата е, работа допринесе за коректното протичане на изборите с някои малки изключения. Проблематичен е, обаче е резултата, който доведе до една политическа патова ситуация в е, страната. Друга тенденция с също считам за доста проблематична и доста сложна. До този е, момент е, имаме 800 хиляди молдовци с, с е, румънско гражданство. Е, и тази тенденция се задълбочава поради разочарованието на е, молдовците. Това са граждани, които искат да влязат в Европейския съюз с помощта на румънското гражданство. Bene, grazie onorevole Schulz. Ehm, Благодаря. С това дебатът приключи. Господин Бренда от комисията. Една минута. Благодаря, господин председателю. Искам за една минута да представя нашите действия в подкрепа на Молдова. Отбелязваме си това, което казахте. Остро осъзнаваме необходимостта и значението от помощта за тази страна. Изготвили сме един е, пакет за подпомагане на демокрацията е, в размер на 4 милиона евро и тук е, е, са съобразени някои от основните опасения, които бяха е, части от нашия дебат. Смятам, че пакетът ще бъде прият много скоро и ще се стигне до отстраняване на някои от основните недостатъци, които бяха споменати. Работа за реформа на средствата за осведомяване, подкрепа на службата на омбудсмана и някои други мерки, които са много важни в контекста на нашия стремеж за подпомагане на демократичните реформи в Молдова. На второ място искам да кажа, че ние изцяло осъзнаваме, а, отражението на економическата и финансовата криза. А, обмисляме оказването на макроекономическа помощ на Молдова. много е важна такава помощ. За момента не мога да оповестя публично никакви цифри, но активно мислим по въпроса. И смятам, че много скоро ще бъдем в състояние да ви дадем точна цифра. Най-сетне заявявам, че оставаме готови да започнем преговори за споразумение за асоцииране, защото, както бе казано в самото начало, много важно е нашите отношения да бъдат поставени в по-общ контекст. За това ние сме готови да започнем тези преговори, да ги водим активно, когато са на лице необходимите предпоставки. Председателят. Благодаря, господин Брендер. Може би господин Маринеско би желал да вземе отношение към някои от изказаните съображения. Благодаря, господин председател. Ще започна с бележките на господин Шулц. Ако правилно съм го разбрал, той каза, че 800 хиляди молдовски граждани са получили румънско гражданство. Това не е вярно. Около 30-40 хиляди молдовски граждани са получили румънско гражданство през последните 20 години. Либерализацията на изисквания за визи не допринася за резултатите на изборите. Смятам, че резултатът от изборите зависеше от начина по който събитията между 7 и 8 април бяха представени. Също така тя резултатът зависеше от факта, че гражданите на Молдова бяха по-активни при избирателния процес. Бих искал да кажа също, че на из... в избирателните участъци виждах хора, които идват в избирателните участъци и те казваха, в избирателния списък има внесено такова и такова лице, обаче това лице вече не живее по този адрес, то дори вече е напуснало Молдова. И в края на избирателния ден ще дойда проверя дали някой случайно не е гласувал от името на това лице. Така че такова активно гражданско участие беше точно това, което допринесе за резултата. Освен това, изборите бяха по-добре организирани, обаче имаше доста нередности, защото, както аз казах, избирателните списъци не бяха точни и имаше възможности за многократно гласуване от едно и също лице, поради това, че различни документи за самоличност бяха валидни. Можеше човек да гласува с личната си карта, с паспорта си за пътуване в чужбините и нататък. Ние смятаме, че това може да се преодолее и направихме конкретно предложение в нашия доклад, за да бъде предложихме да бъде финализиран електронен регистр на гласоподавателите. Освен това, по време на избирателната кампания имаше много проблеми особено свързани с достъпа до медиите. Що се отнася до политическата ситуация, политическите тенденции, както казах, имаше мнозинство за избор на президент на страната. Председател на парламента, извинете. Обаче, опозицията няма достатъчно гласове, за да избере президент на страната. Така че какво ще случи? Единият вариант е господин Лупо да бъде избран за президент на страната. Смятам, че това би било добре. Ако някой представители на Комунистическата партия гласуват за него. Ако това обаче не стане, ще трябва да има трети кръг от изборите през 2010 година, но все пак ще има парламент и правителство, което ще бъде ръководено от опозиционните партии преди третия кръг от изборите. Обаче аз се надявам, че все пак няма да се стигне до трети кръг. Но ако това се случи, смятам, че опозицията ще спечели още повече гласове през 2010 година, отколкото сега. Обаче, за да избегнем реална политическа криза, Европейския съюз трябва да осигури сериозна помощ през едните месеци. Нека да не забравяме, че Република Молдова преминава през огромна финансова криза. И ако ние не им помогнем, някой друг ще им помогне. И може би тогава ще имаме едни по-различни резултати от изборите. Резултатът от изборите много зависи това, кой ще помогне на Молдова. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин Маринеско. Много съм ви благодарен за това, което ни разказахте. Разбира се, това е само едно кратко обобщение на ситуацията. Комисарио Оли Ренди ритардare qualche minuto perché в което бях отразени позициите на различните групи. Помолих господин Рен да изчака няколко минути, защото предположих, че може би ще има забавяне. Може би, докато го изчакаме, да направим една 5-минутна почивка но може би ако той вече е в сградата, можем да го помолим да се присъедини към нас. А, да, той е в сградата. Тогава ще наваксаме първоначалното ни закъснение. Благодаря ви за сътрудничеството. В началото на работния ден нямахме достатъчно членове на комисията на място, за да можем да започнем работа но успяхме да работим достатъчно бързо и да не изостанем от графика. Cheers. <laughs> It's uh, confusing. Signor eh, commissario, le do il benvenuto alla commissione. Господин комисар, първо бих искал да ви приветствам на това заседание на Комисията по външни отношения в нови състав. Изборите през юни промениха състава на комисията и това е първата ни среща с вас като нова парламентарна комисия но се надяваме, че ще продължим плодотворното сътрудничество, което имахме с вас по време на предишния мандат на парламента. Разбира се, ще ви дам възможност да се спрете на важните теми, които ще обсъдим с вас, но бих искал да направя първо няколко обни бележки. Имаме пакет с разширяването на Европейския съюз. Той се занимава с направения напредък преговорите с Македония, Турция и други страни от Западните Балкани. Това ще бъде обсъдено също така и на извънредно заседание на Европейската комисия. Много съм ви благодарен, че преди това заседание вие се сте тук сред нас, за да можем да обсъдим с вас този въпрос. Предлага се отмяната на визовия режим за Сърбия и Черна гора. Европейския парламент винаги е бил за това. И ние приветстваме това предложение. От много време ние настояваме да бъде отменен визовия режим и Смятаме, че проблем е това, че Босна и Херцеговина е изключена от този процес. Европейската комисия насърчава албанските и босненските власти да ускорят процесите, които ще позволят по-добро развитие за тях. Очакваме благоприятни промени в нашите отношения и с тези две страни през тази година. Също така протечат преговори с Харватска с цел нейно присъединяване и когато тези преговори приключат, също така ще обръщаме все повече внимание също така и на отношенията ни с Сърбия, особено с оглед на сътрудничеството и с Международния наказателен съд. Европейската комисия в скоро време ще предложи анализ за потенциалното укрепване на отношенията между Европейския съюз и тези страни. Но ще ви дам веднага думата на вас, господин комисар, без да протака много. Thank you. Благодаря, господин председателю. Почитаеми евродепутати, госпожи и господа. As a commissioner and uh, as a former... Като комисар и като бивш евродепутат, за мен е наистина огромно удоволствие отново да се срещна с вашата комисия. Преди да засегна въпросите, които председателят очерта за нашата дискусия днес, искам да се възползвам от тази възможност да поздравя всички ви с вашия прякото избиране или преизбиране в Европейския парламент. искам също да поздравя почитаемия председател господин Албертини, както и е, всички заместник-председатели, координатори е, за е, избора им на съответните длъжности. Искам да поздравя е, председателя и а, е, за а, е, победата а, е, на писта СПА в Белгия миналата неделя във Формула 1 на неговия а, сънародник. Въпреки, че Кими Райконен а, а, имаше а, така роля в а, тази гонка. Ари Ватанен а, е, имаше един съотборник е, Жан Тот, е, който точно цитираше това мото. Ако искате да спечелите, замете си финландец. Така че поздравления за тази голяма победа. I look forward to working with you the coming five years. Драги приятели, идните пет години ще бъдат особено важни за външните отношения на Европейския съюз, нещо, което е пряк предмет на вашата отговорност. Европейският парламент винаги е играл активна роля в политиката на разширяване чрез свой своя ангажимент към източна Европа, чрез своите дебати и чрез множеството въпроси и питания, както и писма, адресирани до мен и до моите колеги. Искам да благодаря за сътрудничеството ви през миналите години. Очакваме то да продължи и в бъдеще. Всъщност, вие а, казахте а, за един а, пример за демократична отговорност, а, който често а, цитирам в отношенията с Турция и с други държави, с които поддържаме такива отношения, не виждам по-добра комисия за сътрудничество от вашата. Точно преди 20 години, на 10 септември 1989 година, Унгария най-напред отвори границата си с Австрия и позволи на хиляди източногерманци да излязат на запад. След това, а, след още два месеца, падна Берлинската стена. фактически много германци тогава гласуваха с краката си или с трабантите си за по-добро бъдеще, за а, свободен пазар и за а, разчупване на оковите на тоталитарното а, иго. Това беше краят на студената война и началото на демократичното преобразуване на нашия континент. Днес, 20 години по-късно, ние сме съюз от 27 държави и членки. С избора си да се присъединят към съюза новите държави членки – а, откликнаха на привлекателността на европейския начин на живот. Съюзът предлага благоденствие, перспектива, солидарност, сигурност. Това е много категоричен набор от европейски ценности. Ние в Европейския съюз възприемаме разширяването а, през призмата на просветлената корист, просветления собствен интерес, ако мога така да се изразя. Но така осъществяваме мечтата на бащите основатели да се спре с разделението на Европа, то да бъде премахнато. Днес нашият съюз е общност от 500 милиона души. Това е най-големият економически играч в световен мащаб, с най-голямо участие в световната търговия разширяването всъщност увеличи тежестта на Европейския съюз на световната сцена. Разпоредбите на Лисабонския договор за външната политика ще разширят нашия капацитет да действаме във външната сфера и да постигаме реални резултати. Трябва максимално да се възползваме от тях, за да укрепим европейските ценности и да преследваме по-добре европейските интереси в световен мащаб. Господин председателю, почитаеми евродепутати, е, напълно съм наясно, че економиката е основното опасение на нашите граждани днес. Е, за това е, съвсем оправдано тя заема челно място в политически политическия дневен ред на Европейския съюз. Това много ясно го показаха и изборите за Европейски парламент. И именно за това създадохме Европейския план за економическо възстановяване. И за това отделяме толкова много енергия за подготовката на предстояща среща на Г-20 в Питсбърг. Но докато се борим с економическата криза, не можем да си дадем почивка от нашата безценна работа за стабилизация в Юго-Источна Европа. Ние би трябвало да изнасяме стабилност на Балканите, вместо да внасяме нестабилност от там. В сравнение с други региони в света, Юго-Источна Европа се ползва в момента от известна политическа стабилност, относителна политическа стабилност, не на последно място поради европейската перспектива. Но ако ни е научило на нещо от 20-то столетие, това е, че не трябва да има никакво самодоволство по отношение на Балканите. Няма необратима стабилност. Поне все още няма такова явление. Има и друга също толкова важна причина да не намаляваме усилията си. Репутацията на Европейския съюз и доверието към него като глобален участник в световните отношения а, засилва нашите възможности да оформяме а, съседската си среда. Ние използваме източните партньорства, използваме асоциирането с Западните Балкани. Това са все наши инструменти, инструменти, които използваме като стимул за тези държави да продължат да вървят по пътя на политическите и економически реформи. Не трябва да ги разочароваме. Това е една от причините, поради които толкова усилия полагаме за облегчаване на визовия режим. Председателят спомена този въпрос днес. Всички знаем колко много означава за обикновените хора в Западните Балкани безвизовото пътуване. Искаме всички да се ползват от такава възможност, след като, разбира се, съответните правителства са отговорили на условията за такъв режим. Всяка държава е получила пътен лист, където са очертани тези условия, тези изисквания, като се започне от сигурни и защитени паспорти с биометрични данни и се а, мине през контрола на границите а, и се стигне до борбата с корупцията и организираната престъпност. Всяка държава се преценява по собствените и постижения. През юли е, ще предложим е, безвизово е, пътуване на гражданите на бивша Югославска република Македония, на Черна гора и на Сърбия от януари следващата година, 2010. Разбира се, при условие, че двете страни, Сърбия и Черна гора, все още т.е. вече са постигнали изискванията, които все още не са постигнати към момента. Е, с вас ще се консултираме, разбира се, защото е, ние разчитаме на вашата подкрепа за нашето предложение. Наша обща цел е също Албания Босна и Херцеговина скоро да последват съседите си в възприемането на такъв режим. Ако се движат добре и изпълнят изискванията, комисията може да направи предложение за техния безвизов режим в средата на 2010 година. За да ускорим напредъка на тези държави към безвизовия режим. Обаче не бива да забравяме, че този напредък е в ръцете на лидерите на съответната страна. Във всеки случай, след като нашето предложение влезе в сила, Паспортът с биометрични данни ще бъде достатъчен за пътуване в шенгенското пространство от страна на гражданите на тези държави. Значи няма повече да има опашки в консулствата, няма да има събиране на паспорти, събиране на такси за издаване на виза. И гражданите на тези държави ще могат да посещават своите роднини в Европейския съюз без да минават през дълги и тромави процедури за издаване на визи. Това въжи, разбира се, и за младите хора, които учат в Европейския съюз. Накратко, това означава по-нататъчна европеизация на гражданското общество в Западните Балкани. Всичко това показва, че европейската интеграция е въпрос не само на интегриране на народите, но и на интегриране на а, гражданите и отделните хора. Това е всъщност наша фундаментална цел. Господин председателю, госпожи и господа евродепутати, преди да приключа, искам да ви кажа докъде сме стигнали със страните кандидатки за членство. По отношение на Хрватска. Хрватия, ако отговори на изискванията в срок, особено по отношение на съдебната система. И ако проблемът с границата с Словения бъде решен скоро, ще приключим преговорите за присъединяване първата половина на следващата година, 2010. Надявам се, че това ще бъде именно така. Има много по-благоприятна, благотворна политическа атмосфера в отношенията между двете страни, в отношенията между техните лидери, което за мен е източник на оптимизъм. Че в скоро време ще бъде решен проблемът с границата между Словения и Харватия също. Бихме искали отново да започнат ключовите реформи в Турция през предстоящия период, тъй като Напредъка на преговорите за присъединяване зависи от напредъка в реформите, особено тези, които са свързани с основните свободи. Свободата на изразяване, на религия, правото на просъюзно сдружаване и така нататък. Приветствахме консултациите, които напоследък бяха проведени във връзка с кюртската инициатива. Надявам се, че те ще се материализират в конкретни действия за утвърждаване на културните и езикови права на кюрдите, както и за социалното и економическото развитие на югоизточната част на Турция. Надявам се също Турция да изиграе конструктивна роля в предстоящите преговори в Кипър. Надявам се, че тя ще допринесе за разведряване на атмосферата там. Ако бивша Югославска република Македония изпълни оставащите условия, комисията може да препоръча започване на преговори с тази страна още тази година. Основният а, а, въпрос а, там а, трябва да бъде решен, за да се открие пътя към европейската интеграция сега. Какво може да бъде постигнато, когато има реален национален консенсус за европейска интеграция? Може би становището на комисията за Черна гора а след няколко месеца ще започне да се изготвя. Последните избори в Албания бяха по-добре произведени, отколкото миналите избори, но все още има някои недостатъци. И разбира се, ще извършим своята предварителна оценка, така както винаги правим. Комисията е готова да представи преценка на положението в Албания в момента, в който съветът поиска такава. Босна и Херцеговина. Няколко пъти каза на лидерите в страната, че 2009 може да се окаже възлова година за тази държава. Те все още имат време да отговорят на изискванията за безвизово пътуване в Европейския съюз в 2010 година. Трябва да отговорят и на условията за преход от дейтанска стабилизация към европейска интеграция, ако мога да се изразя така което означава да се признае ролята на върховния представител и успоредно с това да се засили присъствието на Европейския съюз в страната. Това ще отвори вратата за подаване на молба за членство и ще се даде възможност за водене на преговори. За момента, за съжаление, виждам малко признаци – е, на истинско лидерство в Босна и Херцеговина, е, които да ни дават надежда за такова развитие на нещата. И за това се надявам, че е, Босна и Херцеговина ще продължи да се развива при много внимателен контрол от страна на Европейския съюз. Ние трябва много внимателно да следим това, което става там, както и нашите партньори. В Сърбия правителството продължава да работи усилено за провеждане на реформи, свързани с европейската интеграция. Има междинно споразумение, едностранно, въпреки тежкото економическо положение. Така се демонстрира много силен европейски ангажимент. Сърбия осъществява националната си програма а, за европейска интеграция, ако това е ефективен процес, ефикасен процес, а, той много ще помогне. Сътрудничеството с други международни институции значително се е подобрило в последно време. Смятам, че трябва да се следи ставащото в Сърбия и да се деблокира междинното споразумение. По отношение на Косово, правната уредба в момента се създава, изгражда се, е, прилага се, малко се е, е, притесняваме за съдебната власт и за върховенството на закона. През октомври ще представим проучване на Косово в средата на октомври като в това проучване ще направим преценка на това какво трябва да направи Косово в светлината на перспективата за европейска интеграция. Значи мобилност на хората, регионално сътрудничество, търговия, това ще бъдат основните аспекти на преценката. За Кипър. Преговорите, водени от господин Кристофис и господин Талете, навлизат в решителна фаза всъщност скоро трябва да се започнат конкретни преговори за това какво са готови да отстъпят или да не отстъпят а, страните в тези преговори. Ще следим много близо ставащото в Кибър. Председателят Барозо и всички ние ще направим максимално за постигане на целите на преговорите. И най-сетна една дума за Исландия. Исландия е, е европейска страна с е, много стари и дълбоки демократични корени. Е, тя е тясно свързана и интегрирана с Европейския съюз чрез механизма на Европейското економическо пространство, както и чрез Шенгенското пространство. Това е близо две трети от Аки Коминотер, в крайна сметка. За Исландия обаче няма да има ускорен ред за присъединяване. Няма да съкрещаваме процедурата. Там си има критерии, които трябва да бъдат изпълнени. Те са същите, както и за останалите страни кандидатки. Всяка държава се преценява по собствените и достоинства. Комисията ще направи солидно, обективно становище за Исландия, опирайки се на същите критерии, е, които използва за другите страни кандидатки. Така че, господин председателю, почитаеми евродепутати, като заключение искам да кажа, че при изслушването ми от парламента преди 5 години, почти точно преди 5 години, през 2004 година, бях попитан каква ще ми е програмата като комисар по разширяването през едните 5 години казах, че искам да изиграя своята роля съвместно с парламента, с съвета, по 6 цели, които да бъдат постигнати през петгодишния мандат до края на 2009 година. А именно, първо, през 2009 да има Европейски съюз от 27 държави членки. Второ, процесът на присъединяване с Харватия да е стигнал до последната си фаза. Трето, другите държави от Западните Балкани а, ясно да поемат европейска ориентация чрез а, споразумение за асоцииране. Чрез, а, Турци... По отношение на Турция тя да стъпи твърдо на европейския коловоз. По отношение на Косово да се уреди неговия статус и на последно място Кипър да се обедини пет от тези цели бяха постигнати, може би не съвсем съвършено, но все пак много се постигна. Знаем всички, че остават сериозни предизвикателства, включително дължащи се на двустранни отношения, които се европеизират. Драги приятели, днес Европа отново е обединена и е свободна. Нека я запазим такава. И нека приключим работата си в югоисточна Европа, както и в Северна Европа. Тежка задача, но много смислена. Вие ще имате възлова роля в осъществяването на този процес, в негови, за неговия успех. Пожелавам ви кораж за постигане на тези цели. Grazie, комисарио, per la sua chiara esposizione. Много ви благодаря, господин комисар, за много ясното изказване. Сега ще започнем дебата малко по-рано, отколкото беше предвидено по разписание. Имам 20 желаящи да се изкажат в моя списък, с което, за съжаление, ще трябва да приключа включването на желащи да се изкажат в списъка. Започваме с координаторите на групите, но искам да ви напомня, че никой няма право да говори повече от минута и половина. Извинявайте за наложените ограничения, но това е необходимо. Господин Салафранка, заповядайте. Господин председател, в края на мандата на Европейския комисия разумно е да се направи равносметка на успехите. Подкрепям това, което каза господин Ренна в края на своето изказване за успехите, постигнати в сферата на разширяването. Що се отнася до ускорената процедура, искам да попитам господин Рен какво мисли за резултатите гласуването в парламента по този въпрос. Също така искам да попитам за отношенията между Грузия и Босния Херцеговина и тема е... Между Харватска и Словения. Какви предпоставки трябва да изпълни тази държава, за да бъде освободена от визи? И в край, на последно място. Бих искал да науча повече подробности във връзка с решението на Комисията за оказване на финансова помощ на някои държави в региона на Западните Балкани. Благодаря ви. Благодаря, господин Салафранка. За минута и половина давам думата на господин Вигене. Що споделя мнението, че определено в сферата на разширяването комисията постигна успехи, аз самият нямаше да бъда сега в този парламент, ако не бяхте успяли с разширяването с България и Румъния. А, искам да ви задам въпрос, свързан с либерализацията на визовия режим. Предполагам, разбирате, че решението а, да бъдат отменени визите за Македония, Черна гора и Сърбия а, от една страна се посреща с ентусиазъм, защото това е много важна стъпка към интеграцията на тези страни но от друга страна създаде и определено напрежение в региона като цяло, заради това, че Албания и Босна и Херцеговина не са в този пакет. Ние подкрепяме това, че всяка страна трябва да бъде оценявана според достиженията си, но какви са, ако можете в по-големи детайли да кажете, какви са проблемите на Албания и Босна и Херцеговина и защо те не са могли да бъдат част от този пакет сега? и а, дали разбирате проблема с, а, специално с Босна и Херцеговина, където а, има а, много граждани, босненските сърби, босненските хървати, които на практика ще имат достъп до а, безвизово пътуване, тези с двойно гражданство, докато босненските мусулмани биха се чувствали а, съответно дискриминирани. И още един въпрос, свързан с Турция при неодавнашното си посещение в Брюксел министър-председателя Ердоган създаде много очаквания, че Турция бързо ще навакса изоставането си в процеса и че може би това ще се случи след местните избори. Какво е вашето впечатление в момента и Турция наистина ли може да, да се каже, че е ускорява своята подготовка за членство? Благодаря. Ha la parola l'onorevole Нейц. Mi raccomando di rispettare i tempi, per favore. Благодаря. Моля да спазвате времето за изказване. Господин председател, господин комисар, ще се постарай. Господин комисар, много се радвам да ви видя тук в комисията. От името на моята група искам да ви поздравя за прекрасната работа, която вършите до тук. Несъмнено ще продължите да вършите. Във въпроса си искам да се спра на облегчаването на визовия режим, отпадането на визовия режим. Много се радвам, че гражданите на Македония, Черна гора и Сърбия от 1 януари няма да имат нужда от визи. Но като предходния оратор много съжалявам, че не е било възможно същият режим да бъде предложен на жителите на Албания и на Босна и Херцеговина. Въпросът ми е, Възможно ли е да се каже, че ако тези държави предприемат определени мерки, еди какви си, то техните граждани ще се ползват от визовите облегчения, т.е. от отпадането на визовия режим. За мен е е, е, е категорично, че ако това продължение се запази дълго без промяна, особено по отношение на босненците, босненските сърби и е, босниците в Харватия ще бъдат все по-изкушени да получат е, визите си от съседните страни, което абсолютно ще срине режима. Вие нищо не казахте за махане на визовия режим спрямо Косово. Това е деликатна тема наистина, но каква е визовата ви визия по отношение на Косово? Луначек. Госпожа Луначек. Благодаря, господин председател. Господин комисар, много благодаря за работата, която извършихте по отношение на разширяването. Моят въпрос също е свързан с либерализирането на визовия режим. Още един въпрос свързан с Косово и третия ми въпрос за Косово. Първо за либерализирането на визовия режим. Подкрепям това, което каза колегата току-що. За мен и за групата на зелените аз и групата на зелените винаги сме се застъпвали за по-голямата визова свобода и ние приветстваме решението, което е взето, но ние също смятаме, че възниква проблем с Босна, Херцеговина и Албания. Вие казахте, че и Сърбия също още трябва да изпълни редица критерии, за да получи визова свобода. Това, което аз разбрах от медиите, е, че в Сърбия има политическа воля за това. Защо не е възможно това да се каже и за Босна? ясна, е, точно с е, оглед е, на това, което каза колегата. Защото по този начин боснаските мусулмани ще се почувстват изключени. Защо и за Босна не може да се каже, че трябва да бъде взето политическо решение и тогава ще бъде възможно либерализирането? Аз разбрах, че още през ноември ще се вземе това решение. Вие сега казахте, че това ще стане малко по-късно. И още един въпрос. Вчера Питер Фейт говори по въпросите на а, Косово. Ставаше дума за а, на местните избори в Косово. А, комисията подкрепя ли неправителствените организации, които а, мобилизират а, а, косовски е, косоварите, живеещи в Сърбия. Благодаря. Да, господин Танък. Благодаря ви, господин председател, господин комисар. Приветствам и от новата група в парламента, Европейски консерватори за реформа. Ние сме изцяло ангажирани с процеса за разширяване. И ние смятаме, че копенхагенските критерии трябва изцяло да бъдат изпълнени преди страните да се присъединят към Европейския съюз. Трябва също така обаче да признаем, че умората от разширяването сред европейската общественост е много силна. И трябва да убеждаваме гражданите в това, че наистина процесът на разширяване трябва да продължи. Това особено въжи за гражданите на Обединеното кралство. Що се отнася до Исландия, смятам, че това е един отделен случай. Тази държава е член на Европейската економическа зона и също така една малка страна, която позволява, което позволява страната да бъде включена в ускорената процедура. Що се отнася за Западните Балкани, необходимо е да се осигури политическата стабилност в Босна Херцеговина. Трябва да има сериозна борба срещу организирана престъпност. Обаче, що се отнася до Македония, наистина тази държава може да почне преговорите за присъединяване скоро. Що се отнася до Кипър, аз много обичам тази страна и за това пожелавам лично аз и моята политическа група успех в преговорите за обединяването на Кипър. Надявам се, от друга страна, що се отнася до Турция, вие ще използвате вашето влияние, за да се постигне успех при преговорите. Благодаря ви, господин Танов, включително за това, че спазихте времето за изказване. Сега господин Хаджи Георгио. Господин председател, първо искам да благодаря на и да поздравя Оли Рен за е, свършената работа. Ние като представители на Кипър искаме още веднъж да кажем, че ние сме за е, присъединяването на Турция към е, Европейския съюз, защото по този начин ще се присъедини една държава с е, се присъединят още 100 милиона души. Разбира се, че може да се ускори процеса на присъединяване на Турция, но трябва да бъдат изпълнени изискванията и Турция трябва да вземе конструктивна позиция по кипърския въпрос. Ние трябва да се погрижим за това Турция да не игнорира поставените изисквания, защото а, летищата на Турция продължават да бъдат затворени за кипърски граждани, кипърски самолети. Ние не можем да приемем това. Ние се опитваме да решим важен европейски проблем. Мисля, че решаването на кипърския въпрос не е възможно без оттегляне на а, турските окупационни сили. А, а, и без съответното съгласие от страна на Турция, без да, се, без да е решен кипърския въпрос, Кипър ще остане голям проблем за Европейския съюз. Господин Рен, е, вие обърнахте внимание на това, че комисията прави всичко възможно за решаването на кипърския въпрос. Като казвате всичко възможно, какво точно имате предвид? Какво прави комисията за решаване на кипърския въпрос? Господин Хая Белда, искам да ви помоля да спазвате времето за говорене. Eh, Благодаря, господин председател, господин комисар. Искам да насоча вниманието ви към един важен въпрос в Турция. Доброволците, християни, деца не се допускат в домовете за деца без родители, домовете за възрастни хора. Те работиха в Турция в продължение на дълги години, самоотвержено. В момента обаче им се отказва достъп. Християните в Турция се опасяват, че не могат да извършват социална работа в Турция. Бих искала да ви помоля да а, критикувате турските власти за това състояние на нещата. Имаме нужда по този въпрос от реакция от страна на комисията. Желая ви успех за в бъдеще, господин Ведер. Благодаря. Браво, господин Белдер. Спазихте времето. Господин Мадлен. Благодаря, господин председател. Господин Рен. Вие сте свършили огромна по обем работа през последните години. Разширяване на Съюза с а, а, България и Румъния, но а, това има отрицателен ефект върху Холандия. Сега ние страдаме от а, работниците от България и Румъния, а, които ни изтъжняват живота. Ужасно! А, казахте, че сте си излекли полуките, ама какво правите, като сте си извлекли полуките? И разширяването трябва да спре. Ние не се нуждаем от държави като Албания, Косово, Турция и Босна. Ислямизацията на Европа е огромна опасност и тя трябва да спре. Тези страни могат да бъдат добри съседи, но никога членове на европейското семейство. Безвизовият режим улеснява живота на престъпниците и те е, по-лесно просто влизат в Европа. Ако Босна и Албания е, нямат нужда от визи, всичко това само ще се задълбочи. Така че а, ние ви а, призоваваме а, да спрете своите многокултурни напани, да спрете исламизацията на Европа. Нямаме нужда от това. Alla parola la collega Omen Reuten. Госпожа Омен Ройт, господин председателю, за мен е удоволствие да се изкажа след почитаемия неодавна избран колега. И да се изкаже в парламента за разширяването. Това, което току-що чухме, господин комисар, а, противоречи на моето виждане. Аз имам най-голямото възможно уважение към а, работата, а, която вие вършите, а, господин комисар. Ние като демократи знаем, че има грешки. И когато се а, случат грешки, ние работим заедно, помежду си парламента, комисията и съвета, за да ги преодолеем. Господин председателю, Извинявам се, ако малко се простирам, но е важно да се каже. Ние сме за мир и сигурност на нашия континент, но ние сме и за социална справедливост. Мисля, че можем да направим много повече в тази насока заедно, вместо отделно. Искам да кажа на предходния оратор, че благодарение на това, че Варшавския договор прекрати действието си. А, благодарение на разширяването, всички в Европейския съюз са се възползвали, включително холандците. Това не трябва да забравяме. Сега, по Турция. Мисля, че а, там има положително развитие на нещата, в Южен Кавказ има положително развитие, по отношение на кюрдите е положително развитието, има положителни тенденции. Бо, а, е, отношение на обществено-осигурителните въпроси, но какво ще направи комисията с цел тези положителни тенденции да се запазят и в бъдеще и да бъдат доразвити? Много предстои да бъде направено. Мисля, че все още има много въпроси, които да бъдат изчистени в по-задълбочени преговори а, с Турция. Госпожа Копа, последна в първия кръг въпрос. Да, всички доклади относно напредъка на Турция очертават положителна картина, но реалността днес се изглежда по съвсем различен начин. Вчера един турски самолет е притеснявал пътнически е, самолет е, на Olympic е, Airlines и подобни провокации се, от страна на Турция се наблюдават често и то най-вече в на обитаемите острови в Егейско море, то точно през летните месеци. Турция отказва да спазва поетите задължения а, а, във връзка с приемането обратно на нелегалните е, емигранти наблюдаваме и положително развитие, например, отварянето на границите към Армения. Ние вярваме, че премьер министр председателя е честен, когато казва, че ще реши кюрдския проблем. Но след, последният доклад за напредък не третира този въпрос. Наистина ли Турция иска да се присъедини към Европейския съюз? Госпожа Копа, заповядайте. Благодаря, госпожо Копа. Давам думата на а, комисаря. А, знам, че е трудно се отговори на поставените въпроси, но ще ви помоля да бъдете кратък. Благодаря, господин председател. Благодаря също така на депутатите за много уместните въпроси. Ще се постарая да отговоря на тях наистина максимално кратко, за да мога да изслушам повече от вашите въпроси и коментари, защото много оценявам дебата с вас. Що се отнася до общата насоченост на въпросите, ще кажа само едно наблюдение – мисля, че е интересно, че имаше само едно изказване срещу мюсулманите и либерализацията на визови режим за Албания и Косово. И се говореше за една виктимизация и ислямизация на Европа. Ние се придържаме към политиката, че ние оценяваме всяка страна по нейните достоинства. И Европейския парламент единодушно взима решения, както и съветът, когато се оценява съответната страна и нейния напредък в съответствие с условията, които ние сме поставили пред тази страна. Не бих възразил да се върна към Финландия. Ние имахме едно лято, което свидетелства за промяната в климата. не бих възразила срещу един еднопосочен билет. Сега за въпроса на господин Слафранк, господин Вигенин, госпожа Луначек и други. Бих искал да изброя причините, поради които Албания и Босния и Херцеговина не са включени в сегашното предложение – за безвизово пътуване, което направихме през юли. Причината е доста лесна за обяснение. Безвизовия режим за гражданите на всяка една страна не е въпрос само на политическо решение. Става дума за условия, много често твърде технически специализирани условия, които обаче са жизненно важни. Шенгенското пространство е общо пространство на свободно движение на хора между 28 държави в момента. И за да се осигури сигурността на гражданите в, този, в това пространство, ние трябва да приложим най-високи стандарти за сигурност, особено на външните граници на шенгенското пространство. Точно това е единствената причина, поради която Албания и Босна Херцеговина през юли не бяха включени поне на този етап включени в нашето предложение. Ние прилагаме логически подход. Вие попитахте, защо да не поступим така веднага, щом една държава да изпълни, щом тя изпълни условия, тя да не бъде включена в това предложение. С други думи, когато тези държави ще могат да ни убедят, че те наистина в краткосрочен аспект да отговорят на всички условия, то тогава ние ще можем да направим предложение за тях и сроковете трябва да бъдат определени така че страната да може да постигне тази цел през 2010 година. Но разбира се, тук условието държавите да отговорят на необходимите критерии. Има нерешени въпроси с Албания и Босна и Херцеговина. Това е издаването на биометрични паспорти като рутинна процедура, необходимата е институционална рамка за борба с корупцията и организираната престъпност и възможност за реализиране изпълнение на тези политики. Също така по-добро управление на границите. Това е моя задача и това е задача на заместник-председател на комисията, господин Баро, да убедим всички вътрешни министри на държавите членки на Европейския съюз, че тези държави са направили своето домашно. Затова ще бъдем много бдителни и безкомпромисни, когато анализираме състоянието на тези държави. Споменах редица сфери, в които Босния и Херцеговина помолена да постигне повече напредък Има някои важни примери. Например, сериозен проблем е издаването на биометрични паспорти. В Босния и Херцеговина едва в началото на този август беше въведена система за издаване на такива паспорти, т.е. след като предложението е било прието. През октомври ще започне издаването на първите биометрични паспорти. това отношение беше е, Република Македония, Сърбия. Е, ситуацията е по-различна. 420 000 паспорти са издадени в Македония. В Сърбия над 700 000 паспорти, над 100 000 такива биометрични паспорти са били издадени в Черна гора. Той става дума за това, че трябва да бъдат изпълнени някои необходими технически условия, за да може да се направи предложение за либерализация на визови режим, по-скоро за въвеждане на безвизов режим. За съжаление, е, нямаме много време и затова ще бъде по-кратък, за да можем да продължим диалога. Сега за Исландия. Най-добрият начин да се опише сегашното положение на Исландия, като потенциален кандидат, е да се каже, че благодарение на дълбоките си дълготрайни демократични корени своето сътрудничество в Европейската економическа зона и Евро... извинете, Шенгенското пространство, тази страна се отличава от много от страните в Западните Балкани, защото повечето страни от Западните Балкани, с изключение може би на каква изключение може би на Харватска, са на средата на маратонската дистанция. А това, че Исландия прилага поне две трети от де-факто европейското законодателство, вече я прави много по-различно от тези страни. В маратона казват, че най-трудните километри след 35 километър. Затова, разбира се, не трябва да недооценявам предизвикателствата пред Исландия, но все пак в Исландия е извършена много повече работа, която доближава тази държава до членство в Европейския съюз. За Турция и Армения. Господин Сала Франка постави този въпрос и също госпожа Ройтен и госпожа Кова поставиха този въпрос. Има някои положителни тенденции. През последните няколко месеца насърчавахме Армения и Турция да нормализират своите решения, да интензифицират дипломатическите си отношения. Това ще има положително въздействие върху стабилността в Кавказския регион. Що се отнася до Турция, която беше спомената в редица изказвания, господин че Георги, господин Танък, господин Белдер и госпожа Омеройтен и други споменаха Турция. Бих искал да посоча това, което каза госпожа Омер Ройтен. Наистина, разширяването като цяло е важно и нашите отношения с Турция са също важни. Според мен, трябва да бъдем твърди, но и справедливи към Турция. Трябва да продължаваме да изпълнявам нашите ангажименти само възоснова на това ще можем да изискваме от Турция да изпълнява нашите безкомпромисни критерии и изисквания. Това е едно пътуване, в което пътуването е също толкова важно, колкото и постигането на целта. И е много важно в Турция да има едно укрепване на свободите, включително и свободата на вероисповеданията, свободата на изразяване – ние провеждаме дебати за кюртската инициатива, така че Турция да стане още по-добър партньор за Европейския съюз, както в двустранните отношения, но също така и що се отнася до преодоляването на значителните предизвикателства, които пречат на стабилността в Кавказския регион и в Близки изток. Тук ще спра за момент. Благодаря, господин комисар. Имайки предвид сложността на въпросите, вашият отговор бе направо сбит. Страхувам се, че трябва да бъда още по-строг при втория кръг на въпроси. Само минута на оратор, така че никакви уводни изказвания. Само задайте въпрос. Госпожа Пак е първият оратор. Благодаря ви за това, че сте тук но вие за това кратко време не можете да говорите за всичко а, и някои въпроси не могат да бъдат осветлени в дълбочина. Какво означава, когато казвате, че Хрватска можем да запа... с, хр с Харватска може да започнем преговори средата на следващата година. Кога могат да бъдат отворени нови глави? Могат ли да бъдат отворени нови глави? Какво става с Македония? Втория ми въпрос. Казвате, следващата година може. Какво означава това? Гърция ще се съгласи ли, въпреки че не е изяснен въпрос за името? Това са въпроси, които са ужасно важни, които се прескачат. За мен със Сърбия стои въпрос а, до, а, е, до къде е стигнала работата с трибунала в Хага? Четвърти въпрос. Какво става с Косово? В момента в Косово съществува огромно напрежение. Господин Фачера говори за това. Вие нищо не казахте. Въпросът за сътрудничеството с полицията в Сърбия и а, а, Ойлекс. бих да, бих, искал да знам, бих искала да знам какво е вашето отношение по тези въпроси. Господин Свобода има думата. Трябва да повторя още веднъж. Е, моля, веднага задайте въпросите. Благодаря по визовия въпрос. Е, ситуацията може само да се оплаква, но е, разбирам доводите ви и човек може да ги подкрепи. Имам само един въпрос за Харватия. Участвате ли все още в разговорите по граничния въпрос между Словения и Харватия или пък тези разговори се водят само в двустранен порядък между двете страни? Благодаря. Благодаря, господин Свобода. Госпожа Янако. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο Επίτροπος σημείωσε ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και συνεπείς. Благодаря. Комисарят обърна внимание на това, че ние трябва да бъдем честни в условията, които поставяме. Но ако една от страните членки не признава съответната държава, да кажем Кипър, какво правим? Благодаря, госпожа Тала. Господин Тала. Благодаря, господин комисар, за е, чудесната работа, извършена от вас през последния мандат. Въпреки това, обаче, аз съм съгласен с онези, които смятат, че Босна и Херцеговина е, трябва да бъде включена в този режим. Искам да ви поздравя, господин председателю, за работата, която сте извършили през последния мандат. По отношение на визите, мисля, че това, което правите, е грешка. Нямаме право само да очакваме от босненското правителство да изпълнява критериите. Трябва да им помогнем. Това не е държава, където да няма политици без базови интереси да позволят на Бос, да не позволят на Босна да се ползва от ам, визовия режим и безвизовия режим. Трябва да им помогнем просто. Нека обаче кажа нещо друго. Европейският съюз, според мен, особено комисията, трябва по-активно да действа по линия на превенцията. В Западните Балкани има няколко много дребни административни, бюрократични проблеми в момента. Само Хърватия и Словения нямат проблеми по границите. Сърбия има проблеми, Босна и Херцеговина има проблеми с съседите си. Това, което очакваме е превенция. Да не се превърнат тези проблеми в огромни политически такива. За това е необходима превенция. Да не стават тези проблеми големи политически проблеми. А parola l'onorevole Господин комисар, съгласен съм с изказването ви, че не трябва да си купувате еднопосачен билет. Ние се нуждаем от вас. Ние се нуждаем даже за още пет години от вас. Вие казвате, че тези страни в Западните Балкани са доста стабилни. Страхувам се, че това, в което те са стабилни, е тяхната нестабилност. Трябва да се положат усилия а, стабилността им да бъде укрепена. А, и един от инструментите е визовия режим. А, Косово е един проблем. Как се снабдяват албанците от Косово а, с визи? Еми, преместват се в съседни държави. Много албанци се преместиха вече в Македония. И така ще има силен натиск за издаване на паспорти е, в съседните държави. Така че, ако искаме да стабилизираме региона, трябва да стабилизираме всяка отделна страна. И една от предпоставките е безвизовият режим е, в е, Косово за всички. И последно изречение, господин председател. В Босна има много правителства, обаче министрите се отказват от длъжностите си на федерално равнище, на равнище на отделните съставни единици и структури. Много дълбока е кризата. Трябва да помогнем на, те, на тази държава, правителството и да бъде живо и да функционира, да бъде живо, повтарям. Госпожа Флойтра, моля, без уводни думи. Само един въпрос. Иначе ще ви отнемам думата. Господин а, председател, а, ще ми простите, а, но аз съм шокирана, че не а, чух а, ваша а, реакция на ислямофобското и расистско изказване на наш колега. Това бяха обиди по отношение на наши пред, приятели и мисля, че ние сме в правото си да очакваме от вас, господин председателю и господин комисар, реакция за да се запази необходимия дух в нашия парламент. Сега, е, по отношение на Турция, вече се говори за положителните тенденции, например е, предстоящото очакваното подписване на споразумение между Армения и Турция. Има ли стратегия, начин Европа е, да укрепи ефективността на това споразумение? На второ място по отношение управлението на миграционните потоци. Нещата са много тежки на гръко-турската граница, както знаете. Както на е, зелена граница, така и в Егейския регион. Европа днес чрез преговори а, а, по а, спогодба за реадмисия с Турция не дава адекватен отговор, защото трябва да се погрижим за иммигрантите и за техните права. Какво предвиждате в това отношение? Орден. Господин Ван Орден. Uh, um, Благодаря ви, господин председател. Господин комисар, за Харватска. Върху какви конкретни стъпки настоявате? Какво искате да направи Харватска, особено в борбата срещу организираната престъпност и корупцията за Исландия? дали присъединяването на Исландия ще означава край на общата политика в областта на рибарството. Благодаря ви. Господин Ламсдорф. Господин комисар, два въпроса за Турция през миналия мандат установихме някои проблеми, които са особено важни за нашата политическа група. Това е проблема за свободата на пресата, положително или отрицателно развитието, което се е, наблюдава. Е, бих ви помолил в следващия доклад за напредъка да се спрете по-подробно на този въпрос. Втория ми въпрос е, е следния. Ние се радваме на сближаването между Турция и Армения. Това сближаване е доста колебливо в момента, знаем, но пред непосредствено преди да дойдете, говорихме по темата за енергийната сигурност и аз ще съм ви много благодарен, ако кажете няколко думи за ролята на Азербайджан в арменско-турските отношенията. Господин Посе, господин комисар, вие така малко заволирахте, вие казахте много ясно какво трябва да направят страните кандидатки, но не казахте какво трябва да направи Европейския съюз. При визите Босна и Косово трябва да бъдат включени, тъй като а, в противен случай ще се дестабилизират а, двете държави. Второ, за признаването на Косово, какво правите, за да убедите останалите държави да а, признаят Косово, за да може да работи ЕСА лекс по отношение на Харватска, какво правите за премахване на блоката от страна на Словения и за Сърбия? Аз току-що се връщам от Сърбия. Какво правите за това средствата да пристигнат в, в регионите, за които са предназначени, а не да останат в Белград. Благодаря ви, господин председател, комисар Рен. Аз съм убеден, че мнозинството в този парламент ще продължи да подкрепя процеса на разширяване и мисля, че това, което казахте за маратон е много важно. За Кипър. Вие казахте, че помагате. А каква помощ оказвате на преговарящите страни с оглед на постигането на европейските изисквания и възприемане на европейското законодателство? Също така искам да ви питам за протокол от Анкара, за Харватска. Дали в достатъчна степен участвате в посредничеството между Хрватска и Словения? Е, с това приключваме втория кръг от задаването на въпроси. Давам думата на комисара. Заповядайте, господин комисар. Благодаря, госпожи и господа евродепутати, за вашите въпроси. Започвам с Харватия. Госпожа Пак и господин Поселт я споменаха. Някои други оратори също говориха за Харватия. Разбира се, и господин Свобода. Нашия доклад за напредъка трябва да бъде готов след 6 седмици. В момента събираме а, суровите емпирични данни. Така че съвсем очевидно трябва да запазя правото си да се явя още веднъж пред вашата комисия, когато сме си написали собственото домашно, за да направим по-солидна преценка за постигнатия напредък и за а, срещаните проблеми. Например, съдебната реформа и корабостроителния сектор. Това са две критични сфери, в, в които а, е, са необходими реформи. Трябва да се убедим, че там е достигнат критичния етап, критичната маса и че нещата се вземат на сериозно. Също така, трябва да сме сигурни, че ще бъде постигнато споразумение между комисията и хрватското правителство за преструктуриране на шесте корабостроителници в Хрватия и че то ще бъде изпълнено надлежно. Значи става дума за реформата с критично значение, е, която е необходимо да бъде извършена преди да отворим преговорите по главата за съдебното пространство и е, за конкуренция и е, държавни помощи. Сега трябва е, законодателните е, е, промени трябва а, е, да се осъществят, но разбира се, като всяка друга държава, Харватия страда от отражението на економическата и финансовата рецесия което изисква правителството да хвърля много усилия, а и парламентът също, за преодоляване на последиците от рецесията. По отношение бивша Югославска република Македония. Както казах в уводното си слово, страната напредва убедително а, към изпълнение на 8-те критерия, с които зададохме миналата година през март 2008. А, ние преценяваме готовността на страната да започне преговори в светлината на осъществяване на тези критерии. Според мен е реалистично страната да изпълни тези условия, но отново не бих правил по-нататъчни коментари на този етап и си запазвам правото отново да се явя пред вашата комисия след като бъде оповестен доклада за постигнатия напредък от Македония. Господин Свобода, запита за това как се водят преговорите по граничните разногласия между Словения и Харватия и дали аз още участвам в този преговорен процес. Работих много интензивно 6 месеца от януари до а, юли по това досие, фактически до вакансията – Започнахме а, от съвсем раздалечени позиции, постигнахме голямо сближение. А, накрая разногласията се изчерпваха с отделни думи и според мен а, напълно реалистично е. Има пълен шанс двете страни да постигнат споразумение. Сега Консултациите и техническото съдействие свършиха своята работа, изпълниха предназначението си. сега на лидерите на двете страни предстои да изминат последните сантиметри от пътя и да заявят политическата си воля за сключване на такова споразумение. Смятам, че сега политическата атмосфера и отношенията между лидерите на двете държави са много по така добри, отколкото в миналото, особено в някои моменти в миналото. Надявам се, че е, като се реши граничния въпрос, е, преговорите на Харватия наистина ще бъдат разблокирани. Господин Фардер говори за Босна и Херцеговина и за помощта ни по визовите въпроси. Виждам смисъла на неговото изказване, но всъщност ние оказваме много сериозно материално-техническо съдействие на Босна и Херцеговина, както сме го правили за други държави. Само да добавя, че за бивша Югославска република Македония, може би тази държава беше най-бърза в практическото претворяване в дела на нашата помощ. Е, ние дадохме там експертни познания, е, оказахме техническа помощ и визовия режим се облегчава именно в резултат на бързото освояване на тези съвети и техническа помощ. Някой път е, е по-сложно да се постигне такова облегчаване на визовия режим, но все пак от страна до страна има разлика. Друг евродепутат говори за това, че най-стабилно в региона е състоянието на нестабилност. Мога да ви уверя, че през последните години сме свидетели на сравнително устойчив процес на стабилизация в Западните Балкани и ще продължим да вървим по този път. Можем да продължим в тази насока и ще очакваме по-нататъчни резултати. Съгласен съм с вас за проблемите чисто управленски в Босна и Херцеговина. Господин Кристофер и господин Танел също е, са наясно с тези проблеми. Босна и Херцеговина поради тях момента не е готова за членство, дори не е готова е, за започване на преговори. Нямаме манифест за конституционна реформа там, е, нямаме някакъв генерален план, но имаме някои основни изисквания. Първо, страната да говори с един глас, като една единица. В момента, в който влезе в Европейския съюз, не можем да си позволим някоя държава да блокира процеса на приемане на актове в Европейския съюз, защото нейните съставни части са на различно мнение за това какво трябва да се прави. На второ място, Искаме да бъде по-резултат на държавната структура, ако, така че тя да може да се справи с задълженията, проистичащи от предприсъединителния процес и евентуално от членството. За това моята представа за Босна и Херцеговина е следната след като от е, е офис на върховен представител минем към засилено европейско присъствие, мисля, тогава Босна и Херцеговина може да подаде молба за членство, което ще бъде голям пробив за страната и в този контекст ще има някакво споразумение за политическия календар във връзка с конституционната реформа. на мен ми се струва, че там промените ще настъпят еволюционно, а не толкова революционно, що се отнася до конституционното устройство на Босна и Херцеговина. Моля да обърнете особено внимание на Босна и Херцеговина, защото тя е възлов участник в е, цялата мозайка в е, Западните Балкани. Надявам се, че през октомври е, Европейския съвет ще се занимае с Босна и Херцеговина. Разбира се, това е в ръцете на председателството. И се надявам, че през ноември а, ще има а, това важно заседание във връзка с мирния процес и с присъствието на Европейския съюз. Ако ми позволите, а, още една минута ще отнема. Госпожа Флотер направи изказване във връзка с Турция, нейния напредък или не напредък. Още веднъж искам да ви припомня, че пакета за разширяването и докладите, свързани с напредъка, ще бъдат представени след няколко седмици. Ние се нуждаем от по-задълбочен, солиден анализ на данните, които събираме. В момента е, в Турция или във връзка с Турция се случват е, две-три важни неща. Първото е кюрдската инициатива. Трябва да видим дали правителството на Турция и парламентът е, ще бъдат в състояние да генерират важни, съществени инициативи, за да стимулират обществено-економическото развитие на кюрдския регион и да гарантират езиковите и културните права на кюрдското мълцинство. На второ място отношенията между Турция и Армения са много важен елемент. Знаете какво стана вчера. И на трето място имате а, протокола от Анкара. Турция има задължение да го спазва, което не е сторила до сега. Господин Ламсдорф зададе въпрос за ролята на Азербайджан в този контекст отношенията между Армения и Турция. Въпросът е уместен. Накратко, конфликтът в Нагорни Карабах явно препятства дипломатическите отношения между Турция и Армения. И тук, евентуално от турска гледна точка, има място за роля на Азербайджан. Значи, ние бихме могли да подкрепим подобна тенденция. Както съм казвал вече, след като Турция и Армения са умеят отново да установят дипломатически отношения, това ще бъде много важно за стабилността и напредъка в целия Кавказски регион. Грация, комисарио. А, че е на доманда, ми скузи. Благодаря, господин комисар. Имаше, мисля, още един въпрос. You had so many questions, Doris. И, имаше толкова въпроси. Да, аз разбирам, че беше сложно. Искам да попитам какво ви мислите за протокола за сътрудничество между полицейските служби и подписването му от Сърбия. Какво мислите за това? Благодаря. За Сърбия или за Косово говорим, извинете. Мисля, че сътрудничество между Сърбия и ЕСЛЕКС е важна тема. И това е важна тема за ефективния контрол върху границите. Също така е много важно това сътрудничество за борбата с организираната престъпност. Затова това е една важна част от нашата пътна карта в сферата на визови диалог. И това е важна част от оценката на Европейската комисия, която Европейската комисия прави на Сърбия. Положително е, че след като предложихме сътрудничество с ЕСЛЕКС на Сърбия, ние се придвижваме все повече в тази посока имаме по-малък напредък от страна на Косово, но този въпрос, тази тема е по-скоро прерогатив на съвета. И по-скоро това, което ние, като Европейската комисия, правим, че ние извършваме една поддържаща дейност. Само последен тур за задаване на въпроси, който говори повече от 30 секунди. Мисля, че ще му взема микрофона господин Ландсбергес. Благодаря. Господин комисар, вчера чух нещо, което е свързано с по-нататъчното разширяване на Европейския съюз колеги казаха, че те имат общи възражения и биха предпочели да има един по-продължителен процес на разширяване, без да има присъединяване на страни в най-близко време. Какво мислите за заместване на процеса на разширяване с един процес на размисъл по темата на разширяването. Председателство ще прекъсна говорещия. Господин Авро Николас. Господин комисар, мисля, че е, във връзка с е, Турция и оценката на ситуацията там има още две важни теми. Първо, продължаващата окупация на Кипър. Е, в е, Кипър живеят половин е, милион души и там присъстват също така и турски окупатори. Това е единствената окупирана държава в Европейския е, съюз е, и те пречат на посещението, примерно, на църквите в окупирания регион. Какво може да се направи по Господин Вайгъл. Господин комисар, искам да ви поздравя Господин комисар, искам да ви поздравя с това, което направихте и въпреки, че преговорите на време толкова бързо, все пак няма отказ от страна на участващите в тях страни от преговора. Разбрах, че вашият план е единствения, който е предложен, единствения, който се смята за реалистична основа да се намери решение в отношение между Словения и Харватска. Благодаря. Господин комисар. Някои от отговорите, които отдадохте, вече зволиха моето любопитство. Но просто искам да уточня някои неща. Дали се очаква приключване през 2010 година на преговорите с Исландия за нейното присъединяване или трябва да проявим повече търпение? Благодаря ви. Онореволе Пансери. Господин Пансери. Мога ли е, при следващия разговор е, да се запиша първи? Това съм помолила и секретарията. Искам да ви задам един политически въпрос. Не знам е, как се обсъждат обикновено тия неща в комисията, обаче като се говори за разширяването, това е съвсем отделен разговор от този за економическото и общественото положение в Европа нека виждаме нещата общо. Интеграцията няма да бъде подкрепена от хората в Европа, ако възприемаме такъв изолиран подход. Можем ли да говорим за разширяване в по-интегриран контекст? Господин Комуцакис. Благодаря, господин председател. Моята държава подкрепа европейската перспектива на Турция при пълно изпълнение на задълженията Пълното изпълнение обаче на тези изисквания все още предстои и Турция поставя под въпрос доверието, което се оказва към нея, след като не спазва своите задължения към определени страни членки. Невероятно в такъв случай при доклада за напредък на Турция през октомври трябва да отразим това. Подканвам ви да го, да го, да го направите. Госпожа Латфолд. Благодаря. Разбирам доводите ви за облегчаването на визовия режим в Босна и Херцеговина, но последиците са тревожни и вероятно ще ни създадат трудности. Бихте ли помислили за протокол с Сърбия да спре издаването на а, сръбски паспорти на гражданите на Босна и Херцеговина, особено тези от Арес? И как ще гарантирате, че Сърбия няма да подкопава държавността в а, Босна и Херцеговина а, чрез своите действия? Как Сърбия а, е отговорила на критериите по пътния лист и пътния лист при положение, че а, не е предала младич? Тя отказа да го предаде.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 Отношението от страна на Македония към нас беше изключително а, националистическо. Примерно тук беше положен венец а, на паметник а, в паметник, памет на възстанието срещу Гърция. Как може да приемем такова нещо? Моля ви за още две секунди по въпроса за Турция как може да бъде приета държава, която частично се намира в Азия? Благодаря, господин председател. Господин Рен току-що говори за поетите от наша страна задължения към Турция, но ние имаме поети задължения и към европейските граждани. Каза се, че Турция първо трябва да изпълни всички задължения и че процеса на преговорите върви ръка за ръка с реформите, което обаче не се случва. Непрекъснато се отварят нови глави, въпреки че в Турция почти нищо не се променя. Е, в Турция има дефицит на демокрация. Европейските е, граждани не могат да приемат това. Как е, гарантирате, че Турция действително спазва условията? Господин Кукан. Господин комисар, благодаря ви за вашата добра работа. Според мен, вие сте прекомерен оптимист, но не искам да ви критикувам за това. Общият въпрос е процесът на разширяване в условията на економическа криза. Какво бихте казали за това? Благодаря ви. E Ще приключим дебата и сега дам думата на комисаря Оли Рен за да отговори на въпросите. No Благодаря. Да, наистина не може да се каже, че си говорим светски приказки. Задават се много съществени въпроси. Първо, господин Лансбергес зададе въпрос за альтернативи на разширяването. В момента извършваме едно обобщение про осмислене на изминалите пет години. Европейският съюз се справя много по-добре от гледна точка на функционирането на неговите институции, като един разширен Европейски съюз, 27 държави членки. И последния петгодишен период трябва да бъде разгледан точно като едно укрепване на функционирането на Европейския съюз, в който има 27 държави членки. Що се отнася до сегашните ни ангажименти в сферата на разширяването? Тук мога само да ви напомня за подновения консенсус за разширяването, постигнат през декември 2006 година. Този консенсус беше постигнат между Европейския парламент, съвета и Европейската комисия. Аз изцяло се присъединявам към това мнение. Смятам, че трябва да сме последователни, да имаме дългосрочна визия с цел да постигнем нашите цели за стабилизация в Юго-Источна Европа. Ние трябва да се придържаме към сегашните си ангажименти, без да поемем нови ангажименти в сферата на разширяването, що се отнася до страните, които имат европейска перспектива. А що се отнася до източното партньорство, то това е едно важно институционално събитие, важна инициатива. Това е нещо, което те първа се развива в процеса на реализацията на тази инициатива ще има, разбира се, много промени. Източното партньорство е жизненно важно в много отношения. Първо, то е необходимо за засилването на економическите, политически и човешките отношения между Европейския съюз и страните от източното измерение. Дори и за тези страни да няма в непосредствено бъдеще перспектива за присъединяване и наистина трябва да се използва максимално това, което предлагат възможностите на източното партньорство, отношенията ни с Украина и другите страни от източното измерение. Господин Мавриколас и господин Комуцакос, както и господин Плеверис, говориха за Кипър и Турция. Аз вече говорих по този въпрос. Сега само ще кажа, че в доклада за напредъка на Турция ние анализираме и напредъка, и недостатъците, които все още съществуват в Турция. И се стремим да бъдем максимално обективни и фактологични в тази оценка. Разбира се, съветът и парламентът са онези, които ще направят своите изводи въз основа на препоръките на Европейската комисия. Очевидно е, че Турция има задължения за изпълнение на протокол от Анкара. И разбира се, що се отнася до Кипър. Изключително е важно Турция да допринася за благоприятната политическа атмосфера при сериозните преговори за решаването на проблема в Кипър, който е свързан, крайна сметка, с обединяването на острова. Имаше въпрос за регулирането на граничния конфликт между Харватска и Словения. Благодаря ви за окоръжителните думи. Ще се вслушам във вашия съвет, ще се вслушам във вашия съвет, ако изникне необходимост, но смятам, че най-добре е двете страни да решат помежду си този проблем. Господин Таранте зададе въпрос за това дали Исландия може да приключи преговорите през 2010 година или трябва да сме по-търпеливи, ние имаме ясна политика. Ние предпочитаме качеството пред скоростта. Затова в този момент не мога да отговаря на вашия въпрос, защото трябва да получим първите индикации за това, че Исландия е готова за присъединяването. И едва тогава ще можем да вземем някакво решение за Исландия. предишния кръг на задаването на въпроси, господин Ван Норден зададе интересен въпрос, а дали присъединяването на Исландия ще сложи край на общата политика в областта на рибарството. Бих отговорил не съвсем. Трябва да припомним, че в случая с Исландия, както и с други държави кандидатки, Исландия е тази, която се приспособява към правдия ред на Европейския съюз, а не обратното. Това въжи за Исландия, за Турция и за всички държави кандидатки, както и за потенциалните държави кандидатки. Господин Панцери говореше за економическата ситуация в Европа. Аз съм абсолютно ясно, че европейските граждани страдат от кризата. За щастие виждаме някои признаци за възстановяване, економическия план за възстановяване, плана за економическо възстановяване, извинете, изигра своята важна роля избегнахме дълбоката економическа депресия. Също времено трябва да се каже, че разширяването не е причина за нашите економически затруднения. Финансовата криза и економическата рецесия не започнаха от Белград или Прага. Те започнаха на Уолл-стрит. Поради системни грешки на пазарите на финанси и капитал. Така че не трябва да превръщаме разширяването в изкупителна жертва и да оправдаваме с него проблемите, които съществуват. Бронеса Лътфорд говореше за възможен протокол с Сърбия във връзка с издаването на паспорти на жителите на Република Сръбска в Босна и Херцеговина. Разбира се, ние знаем за този проблем – или по-скоро за този въпрос, а не проблем. Защото все още има време преди да бъде отменен визови режим за Сърбия и Босния и Херцеговина, така че за сега ние не смятаме, че ще имаме сериозни проблеми с това. Безвизовия режим е общо правило, което се прилага въз основа на гражданството. А Сърбия има определена практика в това отношение. И Сърбия има определени права. Но ние не смятаме, че ще имаме някакви практически проблеми. Не наблюдаваме масово издаване на сръбски паспорти на гражданите на Република Сръбска. Но разбира се, ние поставихме този въпрос пред Сърбия. Господин Кукан говореше за въпроси, на които не мога да се спра поради ограничения във времето. Но бих могъл да кажа на моя приятел господин Кукан и на господин Панцери, че фактически економическите и социални условия са неотменна част от правния ред на Европейския съюз и на преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Процесът за присъединяване към Европейския съюз всъщност не е толкова посветен на външните отношения, по-скоро на вътрешните въпроси, важни за Европейския съюз. Защото съответните страни трябва да възприемат европейското законодателство и надлежно да го изпълняват. Е, това по същина има основно економически и социални последици. И последно, мисля си, че това е добро заключение. То е свързано с това, за което говореше господин Кулкан. Да, като комисар отговаря за разширяването, по дефиниция трябва да бъде професионален оптимист. Това е просто част от длъжностната характеристика. Благодаря ви. Благодаря. Нека всички благодарим на комисаря за неговите отговори, за допълнителните подробности, с които ни запозна. Отново ще се видим в 3 часа. Да не забравяйте да си вземете картите. А след гласуването, както казах вчера, ще има среща с доктор Моран. който ще ни запознае с положението в Афганистан. Най-сетне искам да се извиня. Извинявам се, че трябваше да ви прекъсвам, докато говорихте, но нямах друг избор. До следобно.